Ladies and gentlemen, dear colleagues, it's my ambition to always start our fun. Госпожи и господа, уважаеми колеги, аз винаги се стремя да работата ни да започва на време. Оказва се, че сме вече няколко минути закъснение да започнем втората част от е, днешното ни заседание. Сърдечно приветствам с добре дошъл малтийския министр на външните работи, доктор Джордж Вела. За нас е голяма чест е, да ви приемем. Поканили сме ви да обсъдим заедно приоритетите на Малтийското председателство на съвета в областта на политиката на разширяване на Съюза. Току-що проведохме кратък предварителен разговор с доктор Вела по време на който той ми каза, че за пръв път от присъединяването си към Европейския съюз през 2004 година Малта поема председателството на съвета. Поздравявам ви, вас, вас лично и във ваше лице Малта. Малта поема председателството в бурни, нека така да се изразим времена. Терористичната миграционната криза, економическата стагнация в Европа, последиците от британския изход, е, размирици и конфликти в съседни нам райони, все предизвикателства към единството и солидарността на Европейския съюз. Е, през бурни води плава европейският кораб и е толкова по-важно председателството на съвета умело да води кораба. По-рано тази сутрин вече обсъдихме положението в редица страни, участващи в процеса на разширяването в е, Черна гора, в Албания, например. Е, с огромно любопитство очакваме е, съображенията на малтийския външен министр по тези въпроси за Западните Балкани, но и за Турция. Позволете ми в заключение да кажа, че е, с огромен интерес очакваме да научим от вас, доктор Вела, е, какъв конкретен стимул, потик е, би искало да окаже Малтийското председателство на тези процеси. Благодарим ви за това, че се отзовахте на поканата ни. Очакваме с интерес по-нататъчното тясно сътрудничество с Малтийското председателство. И ви желаем успех! С министър Вела се условихме е, той да направи встъпително изказване в продължение на 15 на 20 минути, след което вие, колеги, разбира се, ще имате възможност да зададете своите въпроси, да се изказвате. И доколкото разбирам, е, министър на външните работи на Малта ще се изкаже на красивия е, език на, на Малта, малтийски, който поне тук в тази комисия не звучи така често. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да ви поздравя за това, че сте избран да председателствате тази важна постоянна комисия на парламента. Както казах, първата част от своето изказване ще направя на малтийски, а след това на английски. През последните 60 години на Европа се гледа като на лъчна надежда благоденствие е, и мир. Е, огромно постижение. Резултати от е, начинанието Европейски съюз. Шестдесет години след началото дойде рети на Малта, най-малката държава членка, да председателства съвета на Европейския съюз време, когато е подходящо да погледнем назад към изминалите 60 години, да направим равносметка на постигнатото и да предадем штафетата нататък. Огромна възможност ни се отдава заедно, да хвърлим поглед и напред и да се движим напред. А най-новото развитие на обстановката в Европейския съюз е, сочи повече от когато и да било необходимостта съюза да бъде близо до своите граждани и да се грижи за тяхното благосъстояние, за възможностите те да сбъднат мечтите си. Политическите събития от миналата година оставиха дълбок отпечатък върху обстановката, върху всички ни и необходимостта от реформа не се, не се е чувствала до сега така остро. Малта е решена да допринесе за европейския проект е, и се надяваме по време на нашия председателски мандат и благодарение на е, нашите упорити усилия надяваме се също така с сътрудничеството на Европейския парламент, да отправим едно категорично проевропейско послание. Шест месеца, разбира се, с кратък срок, но ние сме амбициозни. И при това <clears throat> реалисти. Знаем какви са възможностите ни, <clears throat> знаем какви са и силните ни страни. Разговаряме с представителите на, на държавите членки в съвета, като е, един добросъвестен, честен събеседник. Е, така и ще водим съвета през своя мандат в духа на сътрудничество и откровенност. Нашия министър-председател, министра на финансите, лидерът на е, нашата парламентарна опозиция, всички е, са били членове на Европейския парламент. А и аз в продължение на цяла година е, бях тук в Европейския парламент в началото в качеството си на наблюдател. Така че е, ние сме убедени, че Европейският парламент има да играе съществена роля за постигането на общите ни цели. Особено се гордеем също така, че поемаме председателството на съвета в такъв важен момент. Най- важните ценности, които ще ни водят е, по време на, на нашия председателски мандат, е, се, се, се свеждат до е, следното. В духа на единство и сътрудничество, както казах. Имиграция, сигурност, единен пазар, политика на добросъседство, социално приобщаване и морско дело. Това са шесте области, в които смятаме да положим особени усилия. Според мен Едва ли имам време, разбира се, по-отделно да се занимая с всеки един от тези приоритети пред вас. Позволете ми да спра вниманието ви, господин председател, на някои от тях. Нека от самото начало при това да подчертая значението, което нашето председателство отдава на преобразователната мощ на процеса на разширяване, стабилизиране и асоцииране, воден от Европейския съюз в Западните Балкани и по отношение на Турция. Разширяването има съществен принос за по-нататъчното развитие на Съюза, особено когато Съюзът е изправен пред растящи вътрешни и външни предизвикателства, отслабване на доверието и ако това повлияе върху разширяването, то би могло да изиграе сериозна дестабилизираща роля за Съюз. Общите предизвикателства, като миграционната криза и тероризма, правят по-осезателна необходимостта от сътрудничество за намирането на устойчиви решения. На този фон е абсолютно необходимо прагматично и реалистично да оценяваме успешния напредък, на страните кандидатки по пътя на реформите и приобщаването към общностното юридическо достояние. И разбира се, това е от съществено значение за успешното им присъединяване. Но в същото време би следвало да се стремим към един цялостен и адекватен процес на модернизация на Съюза, който да гарантира максимален положителен ефект за новоприсъединяващите се страни. Господин председател, ние си даваме сметка, че няколко от аспектите на реформата все още не са довършени, както в страните кандидатки, така и в страните потенциални кандидатки. Това обаче няма да ни обесърчи. Процесът на разширяване, стабилизиране и асоцииране са преходни. Това е преходен процес, по време на който съответна страна получава и времето и инструментариума да се приобщи към европейските ценности. Ние препотвърждаваме целта си за последователно прилагане на концепцията за строга и справедлива условност по отношение на всяка от страните кандидатки или потенциални кандидатки. Е, по-настоящем сме особено напреднали по отношение на е, Черна гора. 23 и 24 глава са отворени в преговорите с Сърбия. Има особено окоръжаващи събития в е, Албания, в бивша Югославска република Македония и Босна и Херцеговина. Ние е, сме решени да подкрепяме процесите във всяка от тези страни, както на държавно, така и на гражданско равнище. Нека сега накратко коментирам отделните страни. Като Малта гледа на Турция не само като на страна кандидатка, а и като на основен партньор за Европейския съюз. По-нататъчното активно сближаване на Турция към Европейския е, съюз, според Малта, следва да се е, основава на успоредните ангажименти на двете страни партньорки е, с е, подчертаване на правовата държава, правата на човека, справедливостта и свободата. Отбелязваме е, загрижеността, изразена от Европейския парламент в неговата резолюция от месец ноември миналата година, както и в работата на съвета. Голямото мнозинство от държавите членки препотвърдиха огромното значение на поддържането на откровен диалог и сътрудничество с Турция. Европейският съюз би следвало все така да бъде котва, ориентир за процеса на реформа в Турция и преговорите за присъединяване са най-важният инструмент в това отношение. Е, не би било продуктивно обаче да се пренебрегват предизвикателствата Европейският съюз следва да застане на страната на турската демокрация, и институции и на страната на турския народ през тези е, тежки времена. Турските власти имат законното право да преследват е, организаторите и извършителите на неуспелия преврат, но в същото време не могат да се погазват правата на човек. Заключенията на съвета, приети на 13 септември е, миналата година по време на словашкото е, председателство, знаете, не бяха единодушно подкрепени. Както нашият министър-председател припомни миналата седмица, е, по време на пленарната сесия на парламента в Турция, успешното изпълнение на плана за действие за бежанците и търсещите убежище е, от Турция. Все така от взаимен интерес за Съюза и за турската страна. До сега това сътрудничество доведе до драстично намаляване на смъртните случаи по море и до броя на прекусяващите границата на Турция. Що се отнася до визовата либерализация, естествено Турция трябва да изпълни всички условия – за това. Усилията на Турция в това отношение са окоръжаващи, но определено трябва да сътрудничим по-тясно с нея в този процес. Що се отнася до съвременяването и актуализирането на митническия съюз, Малтийското председателство ще работи, за да се отдаде необходимото значение на този процес, тъй като то е от съществено значение за сътрудничеството помежду ни. Ние също така отбелязваме, че Турция е един от гарантите за обединяването на Кипър. И ние призоваваме Турция изцяло да изпълни условията на допълнителния протокол към споразумението за асоцииране. Малтийското председателство приветства сформирането на ново правителство в Черна гора и изразява увереността си, че ангажираността на Черна гора по пътя към Европейския съюз ще се запази. Призоваваме всички политически партии да се включат в конструктивен диалог. Недостатъците, констатирани от наблюдателите на изборите, следва да бъдат премахнати своевременно. В Черна гора е постигнат значителен напредък е, в подобряване на конституционното устройство и законодателството на страната и ние се надяваме напредъкът констатиран на 13 декември в Брюксел на заседанието на съвета по асоцииране ще продължи. 11 е, глава и 19 глава бяха открити за преговори миналата година също. И по този начин Черна гора е все така мотивирана да упорства по пътя си към Европейския съюз. Също така очакваме по-нататъчно тясно сътрудничество във външно-политическата област. Позволете ми да се възползвам от възможността настойчиво да препоръчам Монтенегро Черна гора все така да упорства в развиването на регионалното сътрудничество в Западните Балкани. Сърбия откри 23 глава, 24 глава, 5 глава и временно бе затворена 25 глава. И всичко това има осезаем ефект върху сръбското общество. Задълбочаването на отношенията между ЕС и Сърбия е, все така ще отдават значение на сближаването на, на гражданите, на, на, на междучовешките контакти. Радвам се, че мога да ви информирам е, за нашите намерения е, да посетим неофициално Белград през месец февруари за да насърчим процесите в Сърбия. Окоръжаващо е, че съвета постигна съгласие е, по 26 глава в преговорите с Сърбия. Съветът все така е, отдава значение на напредъка по главите, свързани с правовия ред, с правовата държава. Това по отношение на Косово. Наскоро постигнатия напредък по свободата на движение и в далекосъобщенията следва да бъде отчетен. Последните инциденти между двете страни, Сърбия и Косово, са прискърбни, за съжаление, но сме насърчени от факта, че днес се води поредния кръг на диалога на високо равнище между двете страни. Сърбия активно работи за регионалното сътрудничество и трябва да продължи по този път да се изближава все така към положенията на политиката на Европейския съюз в областта на външните отношения и сигурността. Ангажирани сме също така да работим за връщането на бивша Югославска република Македония на проевропейския път и за преодоляване на политическия застой в страната. Не по-малко важно е да се провеждат реформите, да се решават системно въпросите за върховенството на закона. това число трябва все така да продължи работата на, на специалната прокуратура в е, Македония. Албания е, през 2014 година стана страна кандидатка. Малта отчита постигнатия напредък в е, съдебната система на Албания и ние сме оптимистично настроени по отношение на по-нататъчната реформа в страната. Отбелязваме допълнителната препоръка на комисията от ноември миналата година за разширяване на е, обхвата на преговорите с Албания по пете основни приоритета е, очакваме, т.е. все така ще подкрепим желанието на Албания да започнат официално преговорите за присъединяване, стига да бъдат изпълнени условията. По отношение на Босна, призоваваме босненските власти да работят тясно сътрудничество за попълване на въпросника, който предшества започването на преговорите. Приветстваме заключенията на скоро състоялия се съвет по стабилизиране и асоцииране, задълбочаване на отношенията – и с Косово. Похвално е, че Косово подчерта рамково споразумение за участие в процеса. Що се отнася до визовата либерализация, процесите текат плавно. Изразяваме висока оценка на Косово за това, че продължава да спазва поетите в това отношение ангажименти. Председателството очаква това да затвърди ориентацията на Косово към европейска интеграция при борба с организираната престъпност и корупцията. Оттам нататък съветът ще пристъпи своевременно към вдигане на визовия режим. Нормализирането на отношенията, разбира се, между Прищина и Белград е съществено изискване за подобряване на положението и перспективите на двете страни. Малтийското председателство насърчава двете страни да, да упорстват в диалога помежду си. Миналата година, господин председател, Европейския съюз бе подложен на, на безпредседентна вълна а, на мигранти а, е, с 25 000 отделни преминавания на границата. а, е, е, по направление източно и централно Средиземноморие. Нарочната конференция в Валета миналата година е, събра страни на происход и страни на местоназначение, е, за да огледат заедно общите предизвикателства. Бе съставен общ е, план за действие от Валета. На 8 и 9 февруари е, ще се състои среща в Валета за оценка на резултатите от плана за действие и набелязване на следващи стъпки. Очевидно, господин председател, всичко това сочи, че ни предстоят сериозни усилия, без да пренебрегва и вътрешните предизвикателства, пред които е изправен Съюза. Но ние сме решени да преодоляваме всякакви пречки пред процеса на разширяване, стабилизиране и асоцииране на Западните Балкани и Турци. Като твърд привърженик на разширяването, обаче Малта не може да изключи въздействието на регионални кризи или отрицателните последици от британския изход – ние обаче сме решени да не допуснем тези неблагоприятни събития да хвърлят мрачна сянка върху процеса. Малта е решена да поддържа активната позиция на Съюза в този регион и ще продължи да популяризира разширяването, стабилизирането и асоциирането, така че набраното ускорение в хода на преговорите с страните кандидатки да се запази. Укрепването устойчивостта на Съюза налага осезаеми усилия, усъвършенстване на способността ни да реагираме на новите предизвикателства, поради което смятаме, че е, показването на подкрепа на нашите партньори по европейския им път ще засили в значителна степен доверието в европейския проект. Благодаря ви. Благодаря много на доктор Вела за това, че очерта основните моменти, върху които ще работи Малтийското председателство през следните 6 месеца. Имаме редица заявки за изказване. До сега са 8 и имаме 8 гласа. Писали са колеги половин час време. Така че, моля ви, поберете се в 2-2,5 минути за да можем да дадем време за отговор на министри. Преди да почне. Извинявайте, да, тук нещо прекаляват с отоплението така че ако някой може <laughs> да намали е, температурата, да го направи. Господин пред, е, господин председател, благодаря, господин председател, честа е за нас да ви посрещнем днес пред нас на добър час на вашето председателство. позволете ми да изразя своето задоволство от казаното от вас относно а, разширяването още повече, че текста съдържащ вашите приоритети. Не се казва нищо по този въпрос, но може би трябва да се свикнем, да свикнем с това. Само преди година вашия партньор, вашия колега от Холандия говори по, по същия начин. При словаците думата се завърна. Изведнъж явно влизаме в такъв ритъм. 6 месеца ми говорим за разширяване, 6 месеца говорим за страните потенциални кандидатки. Това не е много насърчително, но това е положението. Казвам го съвсем от открито. И все пак въпроса за съседските отношения присъстват от точка 5 във ваш, сред вашите приоритети е, е, що се отнася до съседските отношения на юг, ви обещавате да обърнете специално внимание, както се казва. Е, източното партньорство също е споменато, важен въпрос и е, за Украина обръщате специално внимание, така че ние тук също сме съгласни. Искам да обърна внимание, че е, има една страна, която има сериозни затруднения. Това е Молдова, за разлика от Украина и, Мол... и е, Грузия. Там има комунистически президент, който работи по една програма, която е, е насочена към е, скъсване отношенията с Европа. Обръщам ви внимание на това, защото положението се очертава крайно нестабилно. За господин Флекенштайн има думата. Благодаря, господин председател. Господин министър, нашата политическа група на социал-демократите също ви благодари за казаното. Искам да повдигна два въпроса, които за мен са особено важни. Първо, а, предсказуемостта на нашия Европейски съюз. Важно е да заставаме за това, което говорим и нашите партньори да знаят, че казваме точно това, което смятаме да направим. Говоря за преговорите с Турция, които нашият парламент възнамерява да прекрати в сегашната ситуация. Знам, че парламентът и съветът по този въпрос не са 100% на едно мнение, но също така смятам, че нашите партньори не могат да си позволяват всичко до безкрай и всичко трябва да си има последствия. На второ място Валидно е и обратното. Винаги сме обещавали на Албания, че ще започнем преговори в момента, в който проведат правосъдната си реформа. Сега я проведоха никой не си мисли, че тъкмо преди изборите в Албания ще започнат преговори, но смятам, че трябва да си удържим на думата, ако започнат да прилагат измененото законодателство реално. Трябва да имат шанс в следващата година или в края на тази да започнат разговорите. На трето място, независимо от нашите, независимо от усилията на нашите партньори да влязат в Европейския съюз, не може да се отрече, че тези процеси са много продължителни, тъй като необходимите промени искат време. Моето притеснение е, че междувременно се включват съвсем други интереси от Турция, от Русия в тези региони тези интереси са доста краткосрочни, но те ги, се опитват да ги привлекат а, с предложения, които също са краткосрочни. Трябва да видим какъв курс ще поемем, за да могат хората да забележат, че не е просто отваряне на глави през една-две години, а наистина преговори за включване в Европейския съюз. Благодаря на Кнут Флекенштайн. Следващия Чарлз останък. Благодаря, господин председателю. Поздравления за избора ви, господин министър Вел, Поздравления и на Малта за първото 6-месечно председателство на съвета на Европейския съюз. Много добре си спомням, както вашия премиер Муска и наши бивши колеги, и трябва да призная, че бях доста ам, стреснат от писанията в британската преса по повод изказването, че Европейския съюз ще води преговорите по определен начин с Великобритания, защото Европейския съюз не иска да се дестабилизира клуба, така да се каже, дори Брексита да стане факт. Аз съм докладчик за Черна гора и съм съгласен с казаното от вас, че процеса за разширяване предвид другите предизвикателства, тръгвайки от Брексита до избора на господин Тръмп, тези въпроси минават малко на заден план. Аз категорично вярвам в процеса на разширяване. Не зная как, е, какво ще доведат отношенията Трамп е, Путин. Очевидно Русия се меси активно в Монтерегро, не, в Черногора, извинявайте, преди изборите. Е, до какво ще доведе това, ще видим. Е, нещата в Турция също са много тревожни отново предвид отношенията Ердоган-Путин, е, не само предвид събитията в Крим, но и като цяло развитието. Исках да поставя въпроса за Либия. Това не, не попада в нашия ресор, по-скоро се отнася до госпожа Могерини, но вие имате дългодишен опит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 как, какво бихте казали вие за стабилизацията в Либия? Е, предвид особено положението с е, Даеш и положението с правителството. Какво мислите също така за опита да се води битка с ислямистите в Либия? Защото една нестабилна Либия е заплаха за всички нас, не само заради бежанците, а аз също искам да ви поздравя за проведените начинания, но какво ще кажете за операцията София в Средиземноморието? Е, това ще бъде чисто е, хуманитарно начинание, т.е спасяване на хората и довеждането им в Европа, защото това ще привлече нови хора и няма да ги накара да се върнат в Либия или в своите страни. Това е много сериозна дилема за бъдеще пред Европейския съюз. Господин Байт от Алде. Благодаря. Аз също от своя страна ви пожелавам успех на Малтийското председателство. Ние сме след вас Естония, така че внимателно следим е, работата ви. Искам да кажа две неща и да чуя вашето мнение. Първо, Европейския съюз отстоява, защитава сътрудничество в отбранителната област. Знаем, че въпроса със сигур... положението със сигурността се промени, но през миналата седмица имаше доста предложения за в посока към по-добро сътрудничество и от... в областта на сигурността и отбраната. Какво мисли Малта по въпроса за това по-тясно сътрудничество? сътрудничество. И второ за Русия. Вие не споменахте тази държава, но искам да чуя как вие като представител на председателството на съвета оценявайте настоящите санкции спрямо Русия. Виждате ли някакви възможности? тези отношения с Русия да се променят от гледна точка на Европейския съюз и въобще какво според вас трябва да стане, за да настъпят някакви промени в отношенията Европейски съюз-Русия? Благодаря. Благодаря, драги колега. От Гоя Енгел, госпожи, господин Хаджи Георгио. Благодаря, господин председателю. Преди всичко поздравления към вас за е, избора ви. Обеден съм, че ще постигнем, че ще постигнете поне постигнатото от господин е, Брок до сега, което не е много трудно. Поздравление към министъра на Малта за председателството на Съвет на Европейския съюз. Три въпроса. Първо за имиграцията. Вие, господин министър, и сте представител на малка държава, вашата държава страда също от е, тези проблеми. Искам да знам, вярвате ли наистина, че е, има начин за решаване на този проблем? За постигане на разпределение на този товар с други държави. Това е първо. Второ, за Турция казвате, че Туркия, Турция трябва да изпълни до, изискванията допълнителни дния протокол спрямо за Кипър и да уреди отношенията с Кипър. Въпросът ми е, има ли някакъв някакви средства, които могат да бъдат приложени, за да накараме или да принудим Турция да, да се държи подобаващо. Трето, за Кипър. Споменахте, засегнахте този въпрос. Аз ще разширя малко нещата относно искането на Турция за да има гаранции за Кипър дори след решението. Може ли според вас някой да оправдае това? Под какъвто и е било начин, особено като следим на новите, последните действия и начин на поведение турската армия. Благодаря. Господин Вела, нека да изслушаме всички политически групи и след това ще може ще можете да отговорите. Госпожа Луначек от Зелените. Благодаря аз лично държа да ви и поздравя с избора ви за председател на комисията и от името нашата група. Господин Вела, благодаря, че засегнахте темата за разширяването, както каза господин Бреда. Това може да не е част от официалната ви позиция, но все пак се радвам, че му отделихте място на този въпрос. Това, което мене ме интересува след тази сутрешния ни дебат тук в комисията за сериозната загриженост, изразена от всички нас, които се занимаваме с Западните Балкани, загриженост породена от нарастващия национализъм и доста сериозната риторика на омраза между различните групи в тази, в този регион. Да ви попитам, очаквате ли вие някакви инициативи за работа с различните правителства в региона, за да им обясним, че процесът на разширяване е свързан с добросъседството и сътрудничеството, а не конфронтацията. Да очакваме ли някакви инициативи от вас по този въпрос? Ако го сторите, парламентът ще ви окаже сериозна подкрепа. Благодаря. Благодаря, господин Вела. Имаме още петима искащи да се изкажат. Как предпочитате да, се, да отговорите сега и след това да чуем още изгледни? Нека дадем на... Добре, разбирам, че искате да вземете думата. Имате я. Благодаря ви за, зададените въпроси. Това са все доста значими въпроси. Има какво да се каже по всеки от тях, но ще започна по реда на тяхното задаване с въпроса на господин Преда. За приоритетите не разясних подробно е, всички въпроси, с които ще се занимаем по време на нашето председателство, е, тъй като е, реших да насоча вниманието си най-вече върху разширяването и външните аспекти на миграцията. Но главната ни загриженост, главната ни задача по време на председателството ще бъде първо да възстановим връзките с нашите съграждани и след това да отдадем максимално значение на въпросите за сигурността. Бихме искали да възвърнем у европейските си съграждани усещането, че на върха мислят за тях. И, и това има отношение и към сигурността, и разбира се, категорично към миграцията. В тази връзка възниква въпроса и за радикализацията, за тероризма. Ще отдадем голямо внимание също така на добросъседските отношения, това бе споменато в един от въпросите. Е, като ще работим както и в източния, така и в южния съседен на Съюза регион. Е, така че, е, без да навлизаме в подробности, нещата са публикувани и добре известни. Но уверявам ви, ние не, не, не пренебрегваме посочените от вас аспекти. Що се отнася, макар и да обръщаме внимание преди всичко на южния съседен на Съюза регион, ние, естествено не пренебрегваме нито Украина, е, нито Молдова. Е, даваме си сметка обаче, че трябва да подхождаме предпазливо, е, като се опитваме да убедим гражданите на тези страни, че Европейският съюз е готов да, да, да допринася за тяхното благосъстояние. Споменахте новоизбрания комунист в, в Молдова и евентуалния обрат, който може да настъпи в страната, но ние ще се стремим към запазването на, на тенденциите. Така, говорихте за, за предсказаемостта. Господин Флекенштайн спомена е, това, че Европейският парламент изляза със становище за спиране на преговорите с Турция мотивирано, обмислено становище. Съветът обаче не би желал да прекъсва съобщителните връзки с тази изключително важна, стратегически важна страна. Ние, разбира се, в никакъв случай е, е, е, няма да, да, да приемем онова, което е неприемливо в поведението на, на Турция. Е, макар и да признаваме суверената прерогатива на една държава да преследва лицата, които са с оръжие в ръка са, са посегнали на, на държавното устройство, ние не можем да подминаваме въпросите за справедливостта, за независимостта на съдебната система. Така че, уверявам ви, съветът няма да поднесе на Турция всичко на тепсия, но имайки предвид колко важен партньор е страната, и това, че предизвикателствата ни са общи, в значителна степен, и това, че до сега заедно сме работили по някои от тях, това число миграцията, е, не би трябвало да горим мостовете. Е, имайки предвид, е, че Турция би могла да, да тръгне в страни от Европейския съюз, което определено не е в интерес на Съюза в, по, по миграцията, в енергетиката, общо економическо сътрудничество също можем да, да развиваме с Турция. Така че диалогът трябва да се запази, за да се опитаме да върнем Турция към онези норми, към онези стандарти, които са приемливи за нас. Обещанията дадени на Албания по-нататък, прави сте, Албания въведе е, едностранно сериозни конституционни изменения напоследък. Вярно е също така, че комисията европейската е препоръчала е, започване на преговори за присъединяване при условие, че се реформира съдебната система. Ние приемаме тази условност и е, ще трябва да постигнем някаква договореност с албанската страна, че е, вниманието, което даваме на съдебната система е, е положително, че, че това внимание си струва усилията на албанската страна. Вече в страни от економическите реформи е, Албания заслужава висока оценка за всичко това. Господин Танък спомена Черна гора. Ясно е, е Черна гора отбелязва определен напредък. И ние приветстваме също създаването на Държавната агенция за борба с корупцията и на особената прокуратура. Още обаче трябва да се направи в е, Черна гора, в областта на държавната служба и за засилване независимостта на средствата. За по-висока Степена на, на, свобода на словото, на правото на изразяване на мнение. Но е, Черна гора наистина напредна. Е, наскоро произведените парламентарни избори в страната е, дадоха своя резултат, макар и избирателният закон да има своите недостатъци и да, да, да, да следва да бъде изменен. Що се отнася до Турция, Ердоган, Путин, вече казах някои неща, да не повтарям. Но ние си даваме сметка, съветът разбира, както вече казах, че Турция има повече от един вариант на действие и ориентация. И е, ако ние прекъснем връзките с Турция, тя ще установи и заздрави връзки с други. Напоследък ролята на Турция става значима в усилията за преодоляване на конфликта в Сирия – За Либия нещата са разочароващи. Наистина не бих искал да навлизам в ресора на Федерика Модерини, но отношенията са много тесни с Либия. Либия е все така проблем. Е, не само от миграционна гледна точка, а и що се отнася до националното помирение, до след конфликтното възстановяване, преодоляване на хуманитарните трудности. Миграцията далеч не е единствения проблем, дали тя е, по, тя е по-скоро симптом, тя е по-скоро признак на дълбоки проблеми е, в Либия. Много, много, много неща стават. Никой, никой не знае как ще се развие обстановката утре или след месец. Египет играе много важна роля и ние просто удреме на дърво. Някои е, е, усилия, които се полагат в момента, да, да подтикнат обстановката в положителна посок. Въпросът не е само за страната Либия като такава. Става въпрос че за, за това, че Либия дестабилизира и е, накърнява сигурността на целия регион и е, е транзитна територия за миграционните потоци от Сахел, от Африка. Що се отнася до операцията София, тя е и хуманитарна операция, но и е, контролна, е, охранителна операция. Знаете, има мандат за проверка на борда на кораби, за, за претърсване за оръжие. И в никакъв случай това не може да се квалифицира като притегателен фактор. Но разбира се, не можем да пренебрегнем хуманитарния аспект. Ние не можем да допуснем загуба на човешки живот по море. Е, работим по обучението на граничната и бреговата охрана наред с вътрешните условия в страните на происход или транзит, охраната на нашите граници, без съмнение, е фактор за преодоляването на кризата. Но това са все въпроси, с които се занимава върховният представител на, на Съюза по външната политика. Друг въпрос беше зададен за сътрудничеството в отбранителната област. Ние подкрепяме глобалната стратегия на Европейския съюз, лансирана преди известно време от върховния представител. И очевидно е, че отношенията между ЕС и НАТО ще останат решаващи за сигурността на Европейския съюз. Това са отношения, които са се доказали като значими. На практика не, не, не сме наясно как точно ще подходи новата американска администрация, но Малтийското председателство смята, че отношенията следва да се запазят, да се утвърждават, имайки предвид, е, както сме убедени, че двете организации следва и занапред да запазят своите обособени процеси на вземане на решение. И без, разбира се, да се дублират решенията. Що се отнася до санкциите срещу Русия, Уверявам ви, че няма никакво намерение за вдигането им. Политиката е ясна, санкциите остават, докато Русия не изпълни задълженията си от Минск. На въпрос на господин Хачи Георгиев, отново за миграцията, не, не, не, не разполагам с магическа пръчица. Не, не, как, как да се реши проблемът, не знам. Миграционният проблем ще остане на дневен ред още дълго. Нашата задача е да сведем броя на, на незаконните иммигранти е, до, до възможния минимум и след това да намерим начин да подобрим обстановката в страните по происход. Имайки предвид, че някои от мигрантите с, произхождат от страни, които са не само бедни, а, а са изложени на отрицателните последици от климатичните изменения, на опустеняване, на а, слаби реколти, на глад. А, и, и значи миграционната политика следва да бъде неразривно свързана с политиката на развитие и, и хуманитарна помощ. Що се отнася до разпределението на, на товара, това, това не е мой ресор, но той ще бъде обсъден от министрите на правосъдието и вътрешните работи е, по време на нашето председателство. Но можем да допуснем че не е лесно да се стигне до съгласие. Има разногласия и работата на председателството е да се опита да сближи спорещите се страни, колкото се може повече, при пълно зачитане на националния суверенитет и е, прерогативите на отделните държави равномерното разпределение на, на, на тежестта е идеалното решение, но, но то е трудно постижимо. Що се отнася до някаква идея Турция да бъде принудена да се държи както следва. Сега, какво да ви кажа? Турция е суверена държава, нищо не можем да и налагаме. Някаква принудителна мярка просто не, не ми идва на ум. Но ние можем да си казваме мнението да изразяваме съгласие или несъгласие с действията на Турция. Но това е в политиката само с разговори, само с диалог може да се стигне до някъде. Шестия въпрос беше за добросетските отношения между балканските страни. Е, мисля, че ако погледнем малко по-отдалеч на, на региона, ще си дадем сметка, че добросъседските отношения са от, от най-важните неща, които се опитваме да нормализираме в този изключително сложен регион. Все още има погранични проблеми между Сърбия и Косово, например, дори в Черна гора. И трябва да бъдем много предпазливи. Първо, да не упражняваме вмешателство, защото се отнася до Сърбия и Косово, например, разговарях с вашия председател преди да влезем в залата и споменах е, напредъка постигнат по времето на Кати Аштан е, за сближение между Сърбия и Косово и този процес трябва да бъде запазен, трябва да продължи. Мисля, че така отговарям на вече зададените въпроси, мога да отговоря на нови. Благодаря. Благодаря, господин Вела. Предлагам да поотложим следващата точка от дневния ред с десетина минути, така че да имаме още десетина минути за съвсем кратки изказвания от други колеги. Не повече от минута, колеги. Благодаря, господин председател. Господин министър, много се радвам, че е, отдавате такова голямо значение на разширяването. Мисля, че това беше част от успешната история на Европейския съюз през последните години. Днес имахме дискусия за балканските страни. Сега вие казвате, че нараства напрежението от национално-етнически характер в Западните Балкани че има а, така избояване сериозно на националистическите сили и че вече не е така голям ентусиазма за провеждане на реформи. Един от изказалите се колеги днес преди обяд каза, че може би нещата имат връзка с посланието на Европейската комисия, че за сега до 2019 година не се предвижда присъединяване на нови страни, т.е. тези страни не виждат Европейския съюз като свой хоризонт. Смятате ли, че комисията и съвета, замразявайки процеса на разширение, не носят е, отговорност за ситуацията там? Благодаря. Благодаря. Следващо изказване. Благодаря, господин председател. Господин министър, извинявайте, че ви, ще ви върна към Тур Турция, но съм докладчик за Турция, имам въпроси. За всички ни е ясно, че през последните години отношенията между Европейския съюз и Турция са все по-трудни. Турция се отдалечава. Според нас съвета за сега трудно се справя с баланса между стратегическия интерес, разбирате, миграцията и от друга страна основните права страните, страните кандидатки. Разбирам стратегически ни интерес за Турция, но позволете как във, ваш, във вашето, по време на вашето председателство съвета ще се обърне внимание на основните права. И второ, разбирам, че е, се каните да приемете мандат за усъвременяване на митническия съюз с Турция. Е, хубаво е да се смекчи политическото напрежение, но как си го представяте във времето, предвид изнаредното положение? И от трето, чуват се приказки, че ще има среща на върха Европейски съюз Турция. Ще има ли такова нещо и кога? Председателят. Благодаря, господин Нарт. Господин Бела, Либия за вас, въобще за Европа, разбира се, но особено за Малта е от голямо значение, от по-специално значение. Но нека да определим преди всичко, кое е Либия. В момента има някакво призрачно правителство, което се отхвърля преди това. Имаше общо признато правителство, което сега вече не е признато, защото от международната общност, защото не се признава от САЩ и неговите съюзници. Тоест в момента има правителство на националното единство, което не се зачита от никого. Президентът и вице-президентът са лечени от всякакъв авторитет и президентът Атил Асада има някакви свои сили –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 Какво трябва да направим, за да се справим с проблемите, проистичащи от Либия? С нашите изкуствени конструкции едва ли ще решим проблема в Либия. Господин Кукан. Благодаря, господин председателю. Виждам, че явно се, се, с удоволствие изпълнявате функциите си на председател и се радвам за вас. Добре дошли, господин е, външен министр. Аз съм от Словакия. Ние работихме чудесно с вас през изминалите 6 месеца и ви желаем успех и на добър част през следващите 6 месеца. По повод казаното от господин Пает, да е, сега е тройка от малки държави Словакия, Малта и Естония, повод да покажем на всички останали, че сме в състояние да се справим, да се докажем пред другите държави. С интерес и слушах вашите приоритети. Разбирам, че са важни, но понеже говорим за процеса на разширяване, а тази сутрин имахме подробен дебат по въпроса, искам да ви помоля, не изпускайте из очи процеса на разширяване разширяване. И не е толкова лесно сред нас самите, защото и ние имаме затруднения помежду си. Така че подкрепяйте процеса на разширяване, защото в дългосрочен план всички ще имаме полза от това. Благодаря, Едвард. И накрая господин Салбициус. Благодаря. Поздравления за избора ви, господин министър. Пожелавам ви успехи на добър час е, за добри резултати на Малтийското председателство в рамките на мандата ви. Не можем да игнорираме промените в света. Виждаме, че, не, че, че е важно да оценяваме положението в САЩ. Имаме ли телефон, на който да се обадим в Вашингтон? Защото американците отдавна могат да се свържат с Брюсел. И въобще, как виждате трансатлантическите връзки? То е пряко свързано с нашата сигурност и сътрудничество в ред отношения и не бива да бъде разрушавано в ни по никакъв начин в отношенията между ЕС и САЩ. Не е ли време да изградим истински институт за стратегическо партньорство, отчитайки възможностите и перспективите? Какво бихте, какви са вашите планове? Как ще коментирате това? Благодаря за втория кръг от въпроси и сега министър Вела ще има възможност в рамките на 5 минути да отговори. Ще се опитам предвид краткото време да започнем с последния въпрос за отношенията с САЩ, трансатлантическите отношения. Това определено е ресор на Федерика Могерини. Това е чиста външна политика на Съюза. Но аз бих искал да кажа нещо за което съм сигурен, а именно, че все още трябва да изчакаме. Е, Току-що излезе новината за това, че САЩ се оттеглят от е, транстихоокеанското споразумение за свободна търговия. Е, но ние сме категорично убедени, че трансатлантическите отношения следва да бъдат запазени, доколкото това е възможно и доколкото е възможно дори укрепени позицията на Европейския съюз все още не е променена. Разбира се, ако позицията на САЩ се промени, съюзът ще трябва да реагира. Сега общо взето за Балканите. Ако нещата се забавят, ако, ако не се получи резултат, е, има опасност от промяна на обществените мнения. И споменахме за, за Молдова, но може да стане и на Балканите. И трябва да създадем не просто впечатлението, а, а да, да изпълняваме е, програмата си за сътрудничество, да, да потикваме промените, да укрепваме правовата държава, правата на човека, неща, които, знаете, не се вършат просто за сближаване с Европейския съюз, защото това е в интерес на всяка от заинтересованите страни. Е, колкото по-силна е демокрацията, толкова повече ще има външни инвестиции, толкова повече ще има работни места. Така че, би следвало по-активно да общуваме, по-категорични -по да бъдем в своите позиции, като ги разясняваме, разбира се, стремейки се да приближим страните до Европейския съюз. Трябва да, да продадем, така да се каже, да пласираме политиката си на общественото мнение. Отново за Турция е, отношението между стратегически интереси и основни права и свободи. Аз мисля, казах, политиката на Малтийското председателство очевидно ще е, е, критикува онова, което заслужава критика, нали, за правата на човека, за свободата на словото, за, за средствата и така нататък. Но в същото време ние не можем да се откажем от стратегическия интерес да, Турция да, да продължи колко се може по-тясно да сътрудничи с Съюза. Либия е дълъг и предълъг въпрос, както вече ви казах, но ви уверявам, че не очаквам някакво решение на съвета за активизиране на присъствието ни в Либия. Нито военно, разбира се, нито по някакъв друг начин. Либия е суверенна държава и либийския народ трябва да намери решение на собствените си проблеми. Съюзът може да помогне, може да посъветва, но в никакъв случай няма да е, се ангажира иначе, освен на съответното политическо равнище, с диалог – и като се опитва да подпомогне различните страни в, в Либия. Както казах, обстановката е сложна и но независимо от хаоса, който наблюдаваме в Либия днес, може някое друго събитие да промени коренно нещата. Нищо конкретно не мога да кажа но трябва да бъдем готови за непредвидени промени. За малките страни, напълно съм съгласен с вас, малките страни могат да свършат работа, просто защото нямат, тъй да се каже, задни намерения. Е, можем да проявим съответна гъвкавост. Станахме свидетели на това по време на словашкото председателство. И Малта във всеки случай ще, е, ще се опита да направи не по-малко. И отново, разширяването. Въпросът е не просто въпрос на сближаване. Откровено казано, Западните Балкани винаги са били генератор на е, размирици, на, на проблеми, но, но, но нашата цел е да възпрепятстваме е, рецидиви на, на е, трагичните събития, на които сме били свидетели до сега на Балканите, на Западните Балкани. Благодаря. Благодаря ви, господин министр, от името на всички членове на нашата комисия по външна политика. Аз ви пожелавам отново успех на Малтийското председателство на съвета. Благодаря ви, че отговорите на въпросите ни, че ни информирахте за главните акценти на вашето председателство и да, добър път към дома тази вечер, господин министър. Сега, колеги, пристъпваме към 13-та точка от дневния ред. И между другото, мисля, че повечето от вас вече знаят, понеже заседанията ни е, се излъчват в интернет. Знаете и какво стана в. Е, Германия през последните два часа. Нашия биш председател на парламента, господин Шул, се е кандидатирал за канцлер на предстоящите избори срещу госпожа Меркел. Така че ври и кипи, аз се чудя господин Флекенштайн защо така кротко и тихо си седи. Но аз за сега ще предам председателското място. Моля, колеги, успешна работа! Dear ladies and gentlemen. Драги госпожи и господа, нека започнем разговора с Даниел Дже Кастело, посланник на Канада в Европейския съюз и с Джиният Лефер, е, главен преговарящ с е, Канада за стратегическото споразумение между Европейския съюз и Канада. Казвам, добре е дошли тук в Европейския парламент и в нашия нашата комисия господин Кристиан Лефер, който е главен преговарящ по това е, споразумение за стратегическо партньорство, заедно с посланника Даниел Костело, който за първи път застава пред нашата, нашата комисия за първи обмен на мнения между Канада и Европейския съюз. Нашата комисия отговаря за, пред, за препоръки мерките по това споразумение. Докладчик е господин Танък, както е, вече е известно. Нашите взаимоотношения с Канада са е, се базират на общи ценности и тясно сътрудничество. От 1996 година Канада е наш тесен партньор и важен, важен наш партньор в областта на редица важни теми е, и глобални предизвикателства, свързани с климата, човешките права, енергийната сигурност и така нататък. Чрез това стратегическо споразумение ние смятаме да разширим международното сътрудничество с цел да, да постъпим повече. Е, това, сътруд, това споразумение ще насърчи също политическия диалог и консултации чрез създаване на съвместни комитет на, на ниво министри и съвместен комитет за сътрудничество. Бих се радвала, ако господин е, външния министр Кристия Фриланд може да се присъедини при следващ случай. Това беше встъпителното, това бяха встъпителните ми думи. Днес ще говорим за привилегираните отношения в Европейския съюз и Канада, които винаги са били важни, но сега добиват особени, особено значение. Сега ще дам думата на господин Лефър. Разполагате с 10 минути. <coughs> Thank you, Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отправената покана. За момент се поколебах тъй като по ранг би трябвало господин Кастело да говори първ, първи, но бидейки главен преговарящ по това споразумение за стратегическото партньорство, си позволявам да кажа няколко думи за това как и защо ние проведохме тези преговори и защо смятаме, че резултата е от значителна полза за отношенията е с Канада. Смятахме, че беше крайно време да придвижим отношенията Европейски съюз-Канада на по-високо ниво. Това бе основната движеща сила за нашето разшире, всеобхватно е, споразумение за търговия, но също и стратегическото партньорство, да, да дадем по-широка платформа, по-широка рамка за развитие на отношенията между нас. Ние вече е, Имаме рамково споразумение с Канада и може би някои хора, хора се питат за, защо ни е нещо повече. Причините са няколко. Някои са чисто процедурни, както Европейския парламент, така и съвета на Европейския съюз много държаха да включим в отношенията ЕС, Канада, така наречения общ подход по ключови цели, свързани с човешките права, демокрацията, управ... управление, е, е, да ги включим в взаимоотношенията с Канада, както и с други партньори. Това предизвика доста очудени погледи на времето, но това е наистина полезно, защото това е, е еднакво добре и за Европейския съюз и за Канада, както и за съответните ни външнополитически амбиции и разбиранията на нашето общество. За това съставляват елементи, на които, върху които можем да изградим общото си партньорство. Друг много, друг, друга много важна причина бе настоящото рамково споразумение с Канада е от преди 40 години по това време и Канада, Канада бе съвършен различна държава, да не говорим, че Европейския съюз като такъв въобще не съществуваше, така че това споразумение е един чудесен исторически документ, но не отразява обективната реалност. Затова искахме да направим крачка напред, да създадем ново всеобхватно средство за разширяване и задълбочаване на отношенията ни, да поемем към нови хоризонти. Обедени сме, че споразумението за стратегическо партньорство ще ни позволи да допълним е, сега съществуващата платформа за економическо отношение на базата на сегашните документи, като например в сферата на външнополитическата сигурност и отбрана. Тук Канада е изключително сериозен партньор и смятаме, че имаме сериозни възможности да направим нова стъпка напред за особеност в редица регионални начинания, които могат да ни помогнат и в рамките на ООН и ам, НАТО. Визирам е, Афганистан, Иран, е, конфликта в Сирия, както и отношенията с е, Русия и Украина. Споразумението ще подпомогне сферата на ПВР, включително сферата на миграцията и сътрудничеството в, в, при защитата на гражданите, борба с тероризма, правоохранителната дейност. Споделяме амбиция и воля да подкрепим взаимно да се подкрепяме и да подкрепим международните отношения за овладяване на кризата с сирийските беженци. Над 40 хиляди сирийски беженци е готова да поеме Канада, а тя вече прави много, да, има много сериозен принос за операциите на НАТО в региона и в Нигер. Така че това е добра основа за бъдещо сътрудничество. Що се отнася за диалога за борба с тероризма, ние вече имаме редовен обмен в търсене на възможности за укрепване на нашите усилия да защитим нашите граждани, нашето общество, а също и как да работим с други партньори по целия свят за изграждане на капацитет и подпомагане на техни, тяхната възможност да овладеят затрудненията. Специално визирам е, с, е, зоната Сахел, както и Близкия изток. Работим също така по цяла редица други, в цяла редица други области. Е, вече имаме в духа на е, това споразумение, диалог на високо ниво по въпросите за енергетиката, разглеждайки много въпроси, в които има, откриваме допирни точки между климатичните промени и енергетиката. Как можем да предложим решения за енергийна ефективност и за защита на нашата околна среда. Научното сътрудничество също съставлява област, където има огромен потенциал за развитие. И тук ние вече работим на базата на политически документ, изготвен миналата година. Тук ще отбележа и сътрудничеството в Арктическата област, което е много важно за Канада. Освен това, култура, социални въпроси и за етост, социална закрила, помощ за развитие. Нека не се впускам в излишни подробности. Обеден съм, че заедно с е, ЦЕТА е, и споразумението, всестранното споразумение за економическо взаимодействие и търговия, ще изградим едно прогресивно партньорство в услуга на гражданите и на Европа, и на Канада. Така ще можем да бъдем истински доверени партньори и да продължим да работим за разширяване на нашите външни отношения, да станем образцови, е, показвайки своя ангажимент за много, многостранните отношения и да постигнем резултати на международната сцена. Надявам се, че положителният вод на вашата комисия ще подкрепи е, европейското виждане по този въпрос и ще ни помогне да продължим по този път. Надяваме се, че ще успеем своевременно да приключим работата по е, този въпрос е, и се надявам се, че двете нови споразумения ЦЕТА и споразумението за стратегическо партньорство ще станат факт в най-близко време. Председателката, благодаря много, господин Атлета. Сега нека чуем господин посланника Костело. Благодаря, госпожо председател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 е, текста ще използвам казаното от вас. Първо благодаря на докладчика господин Танок за постигнатото до сега. Ние сме наистина партньори, споделяме общи ценности и вие го знаете, и ние го знаете. Ние вярваме във върховенството на закона и демокрацията, в прозрачните правила и общите решения на глобални проблеми. Ние разполагаме с социал социални модели, по гарантиращи съответното гаранти... Е, управление на пазарите, както и предоставяне на обществени услуги, общественото здраве в услуга на нашите граждани. Тъй като държим на всичко това, ние участваме в това стратегическо партньорство, особено за да създадем рамка за по-добро сътрудничество. Ние си знаем, че сме добри партньори, но знаем също, че можем да постигнем повече. Работили сме заедно, за да постигнем е, по-добро сътрудничество в областта на сигурността, за борба с тероризма, за сътрудничество между Канада и Европол, постигане на по-добро сътрудничество, включително и санкциите спрямо Русия и, и, и е, изграждането на обща позиция Русия, включително и в а, м, Украина и в съвместни операции на НАТО. Ние сме сътруд... съюзници и работим заедно в редица операции Ирак и Сирия и нашата мисия на Западния бряг в Сирия и Либия, а също и посредничим между Израел и Палестина. Работим заедно срещу разпространяването на конфликтите. Имаме еднакви позиции, предприемаме общи действия за ядреното разоръжаване. Знаем обаче, че можем да направим повече. Стратегическото споразумение за партньорство ще ни помогне да разширим своя диалог, за да предотвратим разширяването на конфликтите и е, също така да ограничим незаконния трафик на оръжие, е, като едновременно с това подпомогнем на държави в затруднение да изградят своите своя капацитет. Човешките права и демокрацията са скъпи на сърцето ни, за това ще продължим да работим. Проведохме редица мисии за наблюдение. Е, участвали сме в 10 от общо 24 е, мисии на ОИСР. Е, ние имаме редица наши инициативи и в ООН, включително и резолюции, инициирани от нас включително борба, например, с насилствените бракове между деца, между млади хора в определени региони и така нататък. До сега сме работили много добре и се надяваме, че така ще продължи и за в бъдеще. Надяваме се, че новия, новото споразумение ще ни даде възможност да изградим нов механизъм за координация, както до сега в Женева. Що се отнася до беженската криза, тя е глобална глобално предизвикателство, което изисква глобално решение. Канада поема своята отговорност с настаняването на 40 000 бежанци през миналата година и подпомагайки Средиземноморския регион, регион според веселите си. Разбира се, нашето географско положение е съвършенно различно, което има съответното отражение върху управлението на миграцията. Ние не сме изправени пред предизвикателства като вас, но едновременно с това ние сме сред стабилните страни. Ние полагаме е, устойчиви усилия и ние констатираме констатираме с взаимоотношенията си с европейските партньори, че имаме на какво да се научим, включително различни програми и политики, подпомагат по отношение на беженците. Ние всички имаме своя опит, извлекли сме своите полуки, имаме своите идеи и чрез контактите ги обменяме. Това предполага, че трябва да продължаваме да обменяме опит. Е, и от така ще продължим своето сътрудничество в областта на климатичните промени. В това отношение ние отбелязваме необратими резултати. особено важно е сега да продължим да работим заедно за реализацията на този план. Осъзнаваме, че нашите усилия са много важни, за това и нашия министр-председател Триодон отдавна обяви нашата програма по отношение на климатичните промени. Така че искаме да работим заедно, за да осъществим този проход, преход към бъдещето. Това стратегическо партньорство подчертава колко важни е, са тези въпроси. Трябва да търсим новаторски решения, да раз, е, повишим енергийната ефективност, за да се преборим с промените в климата и околната среда и да се при, да съобразим с тях. Така че нашия диалог на високо ниво, посветен на климатичните промени, както каза Кристиян, поставя в центъра на своето внимание енергетиката, така че трябва да се определим общо цели е, за устойчиво развитие до 2013 година. В това отношение Канада играе своята роля на донор е, и в Сирия, и в Ирак, и в Афганистан. И така ние продължаваме да разглеждаме е, въпросите в международен мащаб и международните консултации консултации. Трябва да продължим да работим по този въпрос. Ние ще насочим вниманието си към уязвимите, бедни хора, е, особено към е, жените и децата за гарантиране на равенството между половете. Е, това се предвижда и в нашия първи диалог в сферата на развитието. Той е свързан и с общественото здраве. Освен това, ние осъзнаваме, че само отворната економика и пазарните принципи в условията на силни институции могат да гарантират това. Ние вярваме в ЦЕТА и смятаме, че в това отношение правим важна стъпка напред. Но това споразумение за стратегическо партньорство ни позволява да осъществяваме приобщаващ растеж, например, чрез новия макроекономически диалог, създавайки рамки за устойчиво развитие. Ние смятаме да разширим и сътрудничество в научно, научно-изследователската област, като по този начин повторим и резултатите, които имаме. Ние имаме неодавнашното съгласие за обмен на мнения между изследователи от Европа и Канада. И накрая, каква е ползата за гражданите? Нека да разширим връзките между хората, да осъществяваме обмен в областта на образованието, академията, спорта, туризма, да разширим диалога и сътрудничеството между културните институти, между творците. Ние държим на многообразието, което е източник на нашата сила и нашата мощ. За това и подкрепям спазваме е, Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 година, както и съответни допринасяме за Международния фонд, който подпомага развиващите се страни. И не на последно място, много се радвам, че е, споразумението предполага обмен на парламентарни делегации. Това означава, тясно сътрудничеството. Благодаря ви за възможността да разкрия отделни моменти от е, възможностите ни за сътрудничество и огромният потенциал, който предполага това споразумение за бъдещо сътрудничество. Благодаря много, госпожо председател. Председателката, благодаря и аз. Господин посланник, благодаря господин Кастело. Това бе наистина вдъхновяваща и мотивираща информация. Сега ще дам думата на нашия докладчик, господин Танов. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Ваше превъзходителство, господин посланик. Аз на 18-19 годишна възраст прекарах пет прекрасни месеца в Канада, така че за мен бе не само честа и удоволствие да поема работата по доклада. Но има два, две части от споразумението между ЕС и Канада, които според мен са показателни за духа на споразумението. Цитирам, страните изпълняват споразумението въз основа на споделени ценности, принципния диалог, взаимно уважение, равноправно партньорство, многостранност, консенсус и зачитане на международното право. И втория цитат – признавайки, че устойчивата глобализация и повишаване на благосъстоянието могат да бъдат постигнати само чрез една е, отворена економика, основана на пазарните принципи, ефикасното регулиране и силните глобални институции. Това е сърцевината на, на, на спогодбата между ЕС и Канада. И аз изцяло споделям тези принципи. Става дума за амбициозна свободна търговия и либерална многостранност. Това са ценности, които ние трябва да отстояваме днес, когато те се нуждаят от нашата защита, повече от когато и да било до сега в историята на Европейския съюз. Макар и а, главните ни интереси днес а, да са свързани с двете споразумения с Канада, има въпроси, е, които са от по-общ световен характер, е, които будят и нашето безпокойство. Миналата седмица встъпи в длъжност е, президента Трамп, прозвуча програмна реч на министър-председателката Тереза Мей на Великобритания. И двете събития ще имат задълб дълбок ефект върху е, отношението ни с Канада. За съжаление, господин Трамп отправи е, недвусмислени нападки и като кандидат, и като президент е, срещу свободната търговия, е, е, като например необходимостта да се дерогира, е, да, да се деносира споразумението нафта. На е, НАТО е, е, бе наречен отживял времето си съюз и е, определено тук възникват сериозни възможности за Китай. Без да се отклонявам е, от дебата, бих искал все пак е, е, да кажа, че отношенията ни с Канада са почти диаметрално противоположни на това, е, което сякаш ще отстоява господин Тръмп е, от Вашингтон. Е, тук става въпрос за, между другото, предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия, е, сътрудничество с Международния наказателен съд, е, борба с тероризма, защита на потребителите, борба с е, търговията с психотропни вещества, сътрудничество за преодоляване последиците от глобалното затопляне и прочее. И голяма част от това, което виждаме в споразумението е доразвиване на вече съществуващи установени контакти. Както е, се каза, 2017 година е 40-та е, е годишнина от началото през 76-та година на отношението между Канада и тогава Европейската економическа общност. Сътрудничеството ни обхваща редица политически области. Вземем споразумението за Европол от 2005 -та година, е, ценен инструмент за обмен на данни, на оперативна информация. От 2015 година имаме безвизов режим, е, последователния е, принос на Канада към политиката на Европейския съюз за отбрана и сигурност. И споразумението е, предвижда създаването на общ министерски съвет, на общ консултативен съвет. Това са необходими е, устройствени органи на отношенията ни, но ще бъдат и форум е, за редовни съдържателни контакти на най-високо равнище от двете страни на Атлантик. И аз съм удовлетворен, че е, търговското споразумение е, тази сутрин, търговското споразумение между ЕС и Канада бе гласувано с мнозинство. Тази сутрин от нашата комисия, е, предполагам и SPA също. Та, в заключение, споразумението е, е, идва във време на, на, на на растящ скептицизъм по отношение на на глобализацията и многостранния характер на отношенията, както в общественото мнение, за съжаление, и в някои правителствени среди. И аз съм убеден, че традиционните добри отношения между ЕС и Канада ще бъдат залог за просъществуването на ценностите, на които те почиват в взаимен интерес и за благосъстоянието на нашите съграждани. Благодаря comprehensive report. Благодаря ви, господин Танок. Сега госпожа Ровол, заместник-председател на парламентарната ни делегация за връзки с Канада. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да ви поздравя за избора ви за първи заместник-председател на нашата комисия. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, преди всичко, уважаеми господин посланник, ваше превъзходителство. От гледна точка на делегацията за връзки с Канада ми се ще да кажа няколко думи, като ще се опитам да избегна да повтарям онова, което вече беше казано, макар че няма да ми е лесно. В момента ние като делегация, т.е. като парламентарна делегация, работим с две големи досиета, свързани с Канада. Едното беше СИТА, там съм и член в, в... Тъй като съм и член на Комисията по международна търговия, съм много горда да повторя онова, което казаха и преждеговорившите. Наложихме сита. По едно време не ни се вярваше, че ще стане, макар че в нашата политическа група никой не се е съмнявал. Просто прокарахме сита. Това е много важно. За обществеността то е по-важното досие и по-проблемното досие, така че можем да го сметнем за успех. В тази връзка, господин посланник, искам наистина най-искрено да ви благодаря за сътрудничеството и начина по който работихте с нас. Първоначално казахте, че не сте идвали на гости в тази комисия. Това е вярно, но толкова често сте идвали в парламента и толкова често сме общували, включително и в чисто човешки положителен план така че този начин на работа може да послужи за пример на много ваши, ваши колеги. Сега преминаваме към споразумението за стратегическо партньорство в сравнение с СИТА. Досието е незначително, но на фона на огромните промени в света е много важно да имаме това споразумение. В трансатлантическите ни отношения повече от всякога са необходими стабилност и сигурност. Най-малкото сме загрижени и така доста скептични сме по отношение на това, което в момента става в вашия по-голям брат съседната страна. Мисля, че сега е момента отношенията на Канада с Европейския съюз да се изкуват и да укрепят не, не, че не ги е имало по-рано, просто трябва да станат да бъдат формулирани по-добре и по-конкретно. И това е много важно за мен. А, нека да не спираме до 34-те члена от а, споразумението. Трябва да има видими резултати от неговото прилагане. А, чухте какво стана вчера с ТИТИП, така че е, никога не, е достатък, не сме се борили за достатъчно стабилност е, в света, се оказва. Никога не е достатъчно да се бориш. Миналата година бяхме в Канада заедно с делегацията. Аз бях там и като член на комисията на за международна търговия. Тогава се концентрирахме върху климатичните изменения, енергетиката и економиката. Проблемът за имиграцията е достатъчно обсъждан между нас. Вероятно ще си останем на различни позиции, но има неща, които и от двете страни на Атлантика могат да се поправят и да се подобрят. Това е конкретното сътрудничество по най-важните въпроси в сравнение с сътрудничеството с други региони в света. Екология, климат, енергетика, защита на потребителите. Това са все теми, които са включени в СИТА и ние трябва да задълбочим сътрудничеството си по тях. А, тук а, беше споменато нещо, което за мен като заместник-председател на делегацията е изключително важно, е именно живеем в време на огромни и бързи промени, но изискването за прозрачност на процесите и действията нараства по строгост от ден на ден. С това нарастват и изискванията към демократичната легитимност на подобен род преговори. Е, избраните представители на народа са демократично е, легитимирани. Кои са те? Депутатите в Европейския парламент и в Канадския парламент. За това много сериозно се нуждаем от вашата подкрепа и на двама ви, за да бъде още по-активно и задълбочено сътрудничеството, отколкото до сега. И накрая Искам да благодаря на всички които участваха по един или друг начин в процеса и работиха по него от различни гледни точки. Мисля, че в момент, в който като че ли в света настъпва хаос, ние сме в състояние да приемем един разумен и конкретен документ. Тук искам да отправя поздравление към докладчика Чарлз Танок. И Позволете ми една лична бележка. Преди 27 години, 7 години започнах да работа в парламента като редови член на делегацията за сътрудничество в Канада. Това беше първото ми съприкосновение с подобна делегация. Това, че съм нейн член отново след толкова години, ме прави много щастлива. Благодаря ви за сътрудничеството. Прадо. Благодаря, госпожо заместник председател, госпожа Ровол. Извинявайте за името, не съм си го избрала сама. Благодаря ви още веднъж. First, Сега да видим нашите докладчици в сянка. Първо госпожа Мария Габриел. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за избирането ви на поста. Господин посланник, веднага ще кажа, да, партньорските ни отношения с Канада се основават на общи ценности и ние също желаем да ги задълбочаваме тези отношения, така че заедно да посрещнем общите предизвикателства. Ясно е, днес е, е, това споразумение за стратегическо партньорство бележи ръст, е, нов етап на динамиката на нашите отношения, за тяхното задълбочаване. И аз смятам, че днес в това събрание мнозина от нас са уверени в ползата от партньорските взаимоотношения, но не мога да пренебрегна общественото мнение и начина по който се формира то в е, днешно време. Така че въпросът ми е прост. Е, имате ли някаква стратегия, ня, някакви планове за е, връзки с гражданите, така че те да могат да усетят, да осъзнаят ползата от тези наши отношения в своето ежедневие? И каква би могла да бъде ролята в тази връзка на парламентарната демокрация, ролята на парламента, на Европейския парламент от една страна, на, на канадския от друга. Не можем да пренебрегваме тези аспекти, не можем да не се отчитаме пред своите съграждани и най-вече не можем да не работим за това положителният ефект от тези наши отношения да бъде максимално осезаем. Ние сме удовлетворени, разбира се, от е, задълбочаването на отношенията си, на стъпките, които правим напред. Нека, прочем, ги правим заедно със своите съграждани, е, за да извлечем всички максимална полза. Благодаря. Thank uh, you, Maria. Now... Благодаря ви, Мария. Господин Бочетинаро, който не е докладчик сянка, но ще се изкаже от името на своя колега, докладчик Сянка от Социалисти и Демократи. Благодаря ви, госпожо председател, господин посланник, уважаеми колеги. Днес е, се изказвам от името на колегата докладчик Сянка, но и като представител на своята политическа група. Какво е, по-добро определение на днешните ни отношения с Канада от а, отношението на Комисията на Европейския парламент за международната търговия е, приела е, споразумението за свободна търговия с Канада. И, и, и каква по-добра перспектива за нашите отношения от всички тези теми, които днес бяха споменати и които ни обединяват. И колко символично е наистина, че днес обсъждаме всичко това при условията на крайна непредсказуемост е, в световната обстановка, когато други е, сериозни международни договорености е, отпадат. И днес е изключително важно да препотвърдим ангажимента си, ангажираността си не само да продължаваме да работим заедно, а и да укрепваме и задълбочаваме отношенията си. Понеже толкова много неща ни сближават е, от културата до економиката, от културните ни корени, от културните корени на много канадски граждани днес, до е, днешните е, политически отношения между Канада и европейските страни. И също така бих споменал някои фундаментално значими други теми. Миграцията, борбата с тероризма, кибернетичните посегателства, научно-изследователската област, общия ни възглед за света. Света днес се нуждае от сътрудничество между Европа и Канада, за да бъде този свят по-безопасен и по-хуманен. да запазим взаимно поетите ангажименти за борба с измененията на климата и за изпълнението на Парижкото споразумение, както споменахте, е друг съществен принос към човечеството и за един по-добър свят. Стратегическото ни партньорство е толкова по-важно днес за световното политическо управление, когато толкова много други е, световни фактори променят линията си на поведение и поставят под въпрос правилата, които днес управляват международната общност. Впрочем, като румънски гражданин, познавайки добре е, отношенията между Канада и Румъния в областта на научно-изследователските е, отношения, впрочем, атомната енергетика на Румъния е, е основана на канадски технологии, през е, е, отношенията ни в областта на сигурността и до отношенията ни с Русия, аз не мога да не приветствам това споразумение и да не кажа с пълна убеденост, че нашата национална делегация и цялата ни е, политическа група в Европейския парламент ще подкрепи това споразумение от основно значение за бъдещето на нашите отношения. Благодаря. Благодаря ви, господин Буштинар, господин Бухнер, който е докладчик в сянка от групата на зелените. Не, извинявайте, аз не съм всъщност докладчик в сянка, но поисках думата. Първо, е, поздравявам ви, госпожо председател, за избора ви. Само ще ми позволите да продължа на немски. На вас благодаря, господин посланник, за това, че дойдохте да разговаряте с нас. Разбира се, че всички ние сме за задълбочаване и активизиране на отношенията между Европейския съюз и Канада. И въпреки това бях малко изумен от това, което казахте във връзка с измененията на климата. Мисля, че за климата голям проблем са нефтените разливи. В сета, обаче, според сета, се прокрадва и възможността в Европа да се допусне фрекинг не се казва изрично, но има клауза за отстраняване на излишните бариери пред търговията и производството. И стига да проверим в търговското право какво означава излишна бариера, ще видимте, че съм прав. Така че бих бил благодарен, ако думите, които отправихте така, бяхте така любезен да отправите към нас за, за борбата с измененията на климата, за спазването на паришкото споразумение, нека да ги спазвате. Благодаря, господин Бухнер. Извинете, при нас е записано, че сте докладчик в сянка. Съжалявам. Можем да продължим с господин Астравичус. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на, на глас, за гласуването. А, мисля, че днешния вод в Инте и обсъждането тук в АФЕТ бележи важен момент в полза на водещите на преговорите, които е, дават резултат е, за двете страни на Атлантика, визирам и ЦЕТА и настоящото споразумение. Факт е, че има трансатлантическа връзка, тя е важна, тя е, ни дава основание да гледаме по-позитивно на нещата в един не до там положително променящ се свят. Ние споделяме еднакво виждане за света, имаме много доказателства за, за това. Партньори сме в много области, само някои от тях са, на, например, решението на Канада да бъде част от международните е, военни сили, които работят и са в, при, при Балтика. Това е много важно решение в духа на партньорството и сигурността. Нашата политическа група е, АЛДЕ днес прие много важна позиция, подкрепяйки, приветствайки е, гласуването в Инта. Призив, ние призоваваме за единство и, смят, и наричаме това споразумение най-прогресивното прието от Европейския съюз европейските граждани се обявяваха против ЦЕТА като споразумение, което е в разрез с економическите ви интереси. Ние обаче сме на друго мнение. Ние приветстваме това споразумение и очакваме неговото приложение на практика. И аз съм убеден, че резултатите от тук на сетне с разширяването на странната търговия ще бъдат най-добрия при пример и най-доброто доказателство, което ще убеди нашите граждани, които все още не го подкрепят призовавам Канада и Европейския съюз да разширят обмена. Ние трябва да разширим обмена в разли... между различните граждански организации, за да изградим по-солидна основа на бъдещите ни отношения. И аз мятам, че това споразумение ще разсея някои съмнения относно трансатлантическите ни отношения, особено в светлината на най-новите събития в САЩ. Благодаря, господин Астравичус. Надявам се да запазим това единство, защото продължаваме да получаваме писма против ЦЕТА. С интерес очаквам гласуването в пленарна зала през февруари. Сега господин Курсо. Благодаря, госпожо председател. Току-що споменахте писмата срещу ЦЕТА. Веднага ще кажа нещо по въпроса. Нашата политическа група е сред онези, които се противопоставят на споразумението, не защото сме против Канада, а сме против философията на такова едно споразумение. Не сме против интеграцията, но смятаме, че подобен род споразу... Е, споразумения взривяват нашите норми. Световната, е, свободната търговия всъщност е ефемизъм за дерегулиране. Така че се пренебрегват защитата на работното място, проблемът с деиндустриализацията, използването на ефтина работна ръка и нарушаването на екологично законодателство. Тук само ще спомена фрекинга. Така че риториката, която вие използвате е същата като тази на големите концерни, които искат да разкръсят начина по който действат. За това казваме не и има все повече европейци, които застават зад нас. Не, не бива да се чудим, че някои правителства а, падат. Ще видите, че Европейския съюз ще се разпадне, ако продължавате така. Благодаря. Мисля. Не съм пропуснала никого от желаящите да се изкажат. Нека попитам още веднъж в такъв случай. Нека чуем е, отговорите на нашите гости. Господин Лефляр. Благодаря. Благодаря за коментарите и изказванията. Е, аз ще се съглася с е, господин Кастело, добрия ми приятел Дан, като благодарност е господин е, Танък за доклада и за подкрепата за нашата, нашия род. Мисля, че общия дух на коментарите с малки изключения стана ясно, че вие оценявате стоиността на това споразумение заедно с широкото допълнение към него ЦЕТАС, като възможност и рамка за по-нататъчно развитие на нашето отношение с Канада. А, амбициозно и в дух като в е, възмож, по възможно най-прозрачен е, начин. Чу се тук е, едно изказване, че това е кратко, но много важно споразумение. Да, кратко е, но задава много сериозна програма и ни дава рамка, в която по-добре да структурираме бъдещите си отношения. Напълно съм съгласен и с казаното от Дан Кастело относно значението на разширяване на парламентарния обмен и ам, диалог като част от разширяване на нашите отношения. Това е много сериозен, ем, сериозно средство, за да следим непрекъснато своят, нашата работа, да получаваме насоки, да получаваме импулси и да отговаряме на въпроси, когато смятате, че не вървим във вярната посока. За какво всъщност става дума госпожа Габриел? ни попита как да как смятаме да обясним това, което правим и смятаме да правим. Мисля, че могат да кажа три неща и да го разделя на три нива. Господина Севичус, го каза. Това е трансатлантическо сътрудничество на практика. Ние можем ефективно амбициозно, динамично да доказваме, че сме партньори. Партньор, и това е партньорство, което не само защитава нашите принципи и ценности, но и ги обогатява заради сближаването на нашите разбирания и виждания за принципите между Канада и Европа. Имаме политически развитие и това е нормално. Знаете, че ние имаме и в Европейския съюз е, своите противоречия между държавите членки, между отделните политически партии и политически групи. Това е демокрацията в действие така се изграждат общите проекти, но трябва да се нуждаем от е, добра обща основа и смятаме, че с Канада тя съществува. За гражданите това означава повече сигурност. В класическия смисъл на думата Дан Кастело спомена за важния принос на, на Канада за различни, в различни мисии на Европейския съюз и на други места. Но едновременно с това е, е, ние говорим за повече безопасност и сигурност, защото работейки заедно, ние залагаме по-високи стандарти за защита на гражданите от стари заплахи, нови заплахи и заедно да използваме възможно най-добре съществуващите възможности. Говорим и за по-добър обмен на знания, за общуване, за контакти, човешки контакти. Независимо дали говорим за спорт, култура, образование и изследователска дейност, участие на други действащи лица, економически субекти, гражданско общество, всичко това се изпълва с живота. И въпросът е да ги съберем, за да получим техния принос в, към тези отношения. И трето, смятам, че създавайки по, по сериозна е, институционална рамка и чрез развит, раз... развитие на тези контакти, не само на парламентарно ниво, ние допринасяме за по-добър контрол и по повече прозрачност. В най-конструктивния смисъл на думата за по-нататъчното развитие на нашите отношения. мисля, че този контрол ще ни позволи да доразвием нашите отношения. Благодаря. Благодаря, господин Лефер, каза председателката. Сега Давам думата на господин посланника Костело. Прощавайте, благодаря за възможността да направя коментари, но първо нека да, да кажа, е, Пьер Мак Джонсън е тук, първия бившия е, заместник премьер на Квебек. Мисля, че съм се припознал. Е, знам, че той беше главен преговарящ за област, за провинция Квебек по преговорите по ЦЕТА. Така че, като говорим за Квебек, то е прекрасно, провинцията е прекрасно представена тук. Той придружава госпожа Сен Пьер, които посетиха Европейския съюз тази седмица. И трябва да кажа, че съм искрено трогнат от много отказаните тук думи. Трябва да се съглася с, това, с тази емоция. Това са добри споразумения, качествени споразумения. Карат ни да си говорим. И мисля, че това е чудесно. Но най-сериозното изпитание състояние и критерие какво, каква е ползата за хората, за гражданите. И това искам да спомена. Това споразумение подпомага човешките отношения. Това засяга всеки го от нас лично, нашите семейства, нашата общност, нашите приятели. Вие можете да, да споделите своя опит за Канада и каквото и да си разкажем, ще стигнем до сближаването на хора. За това става дума и в, ЦИТ, и в ЦЕТА те тук се разкриват нови възможности и аз мисля, да, можем да измерваме економическото развитие, да правим правителствени декларации на, на срещи на върха, но в края на краищата най-важното е да се сближат нашите съграждани, дали са студенти, туристи, бизнесмени а, или който и да е друг. Важно е, че когато те се сближат, резултатът неизменно ще бъде добър. Благодаря на Мария Габриел въпроса за комуникацията. В Канада не е трудно да, да свършим това, защото канадците искат по-дълбоки, по-тесни, по-близки отношения с Европа. Това е заложено в нашето поведение от поколения така че това споразумение не среща съпротива в Канада, защото нашите съграждани осъзнават възможностите, но вие съвсем уместно питате как да обясним на нашите граждани. Да, трябва да мислим по този въпрос и да се грижим за това, да не го забравяме, защото това е всъщност въпрос, който е свързан с демократичната легитимност на нашата дейност. Мисля, че парламентарната демокрация, да, разбира се, напълно подкрепям това и колегите, които ме познават, знаят, че винаги съм подпомагала. работата е там, че много канадци идват в съвета на Европа за защото е, ние участваме в съвет на е, е, но те са в Страсбург, когато вас ви няма. Разминавате се, така че трябва да се потърси начин да продължим престоя вашия или, или нашия, за да се срещнем. Ще помисля по въпроса. Сега за ЦЕТА. Благодаря за коментара по този въпрос. За климата надявам се Знаете какви сериозни усилия полагаме ние в Канада и ако не сте сте е, видели панка на общо канадската мрежа, е, обявена от господин Трудо миналата седмица. Това е безпредседентен случай. Това е това включва огромни инвестиции в инфраструктура обед, за чисти, за зелени енергии инфраструктура и господин Трудо нееднократно каза, че бъдещето е на ниско въглеродната економика. Пътя към там е необратим и искаме да възползваме и бизнес възможностите, които предлагат всички тези нови, чисти, зелени технологии. Това е много актуален въпрос в Канада. Да, го, е, го, говорихме, да, за фракинга и за начина на е, до, до, добив на течни горива. Да, мислим, е, много често обаче се задават въпроси откъде идват производството на различни фирми. Така че искам да ви уверя, че нашето производство на нефти и газ ще бъде част от тази рамка. Е, така че въпросът не е, не е особено лесен, разбира се. Въпросът за енергетиката в северна страна с нарастващо поколение винаги е важен. Що се отнася до налагането на стандарти, не да се разберем от самото начало, ние сме наясно, за да търгуваме, за да правим бизнес, съответно на другия пазар, както гласи ЦИТА, ние трябва да се съобразяваме с местните стандарти. Ние го приемаме. И е, малко съм изненадан, защото това сме го заявили в съвместна дек, декларация. Ние, ние искаме да посягаме на демократичните права. Ние самите сме демократи и е, ние смятам, ние ясно заявяваме, че е, ЦЕТА защитава правото на държавата да урежда своите неща. Казвал съм и на моите е, приятели тук, радвам се, че водим такива дискусии. Понякога искано се изненадвам, че европейци някакси се страхуват от канадите. Ние сме, ние сме 37 милиона, вие сте 500 милиона. Защо ние не се притесняваме, че вие ни защ... Защ... Защ... застрашавате. Но ние сме отворена страна, отворено общество, отворена економика ние винаги търсим взаимната изгода. Ние сме и страна, която търгува. Имаше такива, имало е такива опасения в миналото, когато се сключваха други споразумения. Всеки се притеснява, но ние умеем да преговаряме. Ние не, ние разбира се отстояваме нашата, нашите интереси, интерес на нашата економика, но ние искаме да защитим тези свои права и демократичния процес и правото на уреждаме нещата. Ние защитаваме и нашите екологични стандарти, и общественото здравеопазване, и общественото образование ние е, преговаряме с много по-голям партньор Европа, но знаем, че можем да се справим. Можем да постигнем инвестиции за растеж, за повече разботни места, да създадем благоденствие, но е, разпределението на благата и благодаря за поставения въпрос е, е наша задача като демократично избрани управляващи. Ние трябва да вземам решение за извеждане на социалните приоритети. Така че споделяме и принципи, и ценности и е, съм убеден, че наистина ще постигнем резултат. Председателката, благодаря господин Кастел. Не се кахарете вече за споразумението на авто, но вие сте достоен представител на вашата страна страна. Благодаря ви. Благодаря и на двама ви за този интересен разговор. Това бе много насърчаваща диалог. Припомням, че на 31 януари ще гласуваме доклада в АФЕТ. През февруари се в пленарна зала се очаква, глас, е, се очаква гласуването в пленарна зала. Така че с това изчерпваме тази тема. Благодаря много. Сега обявявам две минути техническа пауза, за да можем да се подготвим за следващата точка от дневния ред. So, colleagues, please take your seats. И така, колеги, моля, заемете местата си. и Добре дошли на едночасовата ни работна дискусия, посветена на отношенията между ЕС и Туркменистан, е, чиято цел е да набележим насоките за, е, за, за споразумение за сътрудничество между ЕС и Туркменистан, което се подготвя от доста време насам. Приветстваме нашите експерти, националните представители на Туркменистан, колегите, членове, участващи в работата на, на, на срещата ни. Информираме тук, че имаме високо осведомен докладчик, който ще ни въведе в темата, преди да пристъпим към дискусия. Господин Манеско има дума. Госпожа Манеско, извинявайте. For, uh for your election. Um, I would start by welcoming uh, благодаря, господин председател. Е, нека кажа добре дошли на нашите гост-докладчици, Стъкнати е, експерти в областта на отношенията между ЕС и Туркменистан. И се надявам днешната ни среща да повиши нашата осведоменост, така че да, да, да изработим становището на Европейския парламент относно туркменско-европейското споразумение за сътрудничество. Опитваме се тук да примирим различията между политическите групи в парламента. Споразумението за сътрудничество определено, според мен, ще облегчи отношенията между ЕС и Туркменистан и нещо повече утвърждаването на правата на човека в Туркменистан. Понеже ние сме убедени, че е необходимо да помогнем на туркменската страна в усилията и да, да подобри положението въобще, свързано с, с правата на човека, с социално-економическите права на туркменските граждани. И разбира се, е, не можем да, да, да сочим с пръст само недостатъците, трябва да кажем, да, да, да признаем постигнатото. И, и това трябва да е според мен насоката на споразумението за сътрудничество и партньорство с, с Туркменистан. И трябва да се каже какво е необходимо, какво вече е постигнато от туркменското правителство. Следва да приветстваме усилията на туркменската страна в рамките на диалога за правата на човека. Тя активно участва в този диалог с Европейския съюз. Приете вече национален план за действие за правата на човека. И така, надявам се да очертаем една територия на, на съгласие – в рамките на която да работим по-нататък за доразвиване на гражданското общество, а и на нормативната уредба на правата на човека и на гражданските права и свободи в Туркменистан. Надявам се, е, че съвместно експерти и депутати ще можем да, да работим конструктивно. Не мога да не спомена е, помощта, която ни оказва Европейската външна служба, привет съмнение представител тук, без експертната подкрепа на външната служба не бихме могли да, да, да се осведомим за ставащото на място в Туркменистан. И, и така, с огромен интерес очаквам а, дискусията, която ще потече тази вечер. Благодаря ви. А, благодаря на нашата докладчица за това, че ни въведе Сега нека представим двамата експерти. Себастиан Перус, е, професор, изследовател по международни отношения в е, университета Джорджтаун в Вашингтон. Господин И следващия наш експерт от е, университета в Глазгол по международни отношения. Нашите експерти сега ще, ще се изкажат и така ще, ще започнем работата на семинара. Благодаря ви за, за поканата. Аз е, ще обърна главно вниманието ви на върховенството на закона и правата на човека. Първо, независимо от декларациите на, на официален на Туркменистан, е, е, на, на сегашния президент да либерализира страната, трябва да кажем, че съдебната система в страната е сред най-непрозрачните в света. Определено можем да говорим за подмяна на един култ към личността с друг култ към личността на сегашния президент Ниязов. На хартия има и някои добри неща. През 2016 година е, бе създадена институцията Омбудсман. През 2015 година за първ път от 12 години насам е, Туркменистан е, участва с делегация в редовните разговори за правата на човек. Но във всеки случай властта на, на президента е непоклатима, никой не може да я критикува, гражданското общество не може да се самоорганизира, физически лица, дори които не се занимават с политика, са под заплахата от произволно задържане без съд и присъд. Атмосферата на потисничество в страната е, не дава основания за каквито и да било надежди е, гражданите да се сдружават, да се събират е, мирно, без да се опасяват от репресии от страна на властта. Комитета на ООН за борба с изтезанията е все така сериозно обезпокоен и загрижен от ужасяващо дългия списък нарушения на правата на човека, по информация, която постъпва от страната, положението се е влушило през последната година. Е, според сведения на неправителствени организации, повече от стотина души са изчезнали в е, системата на местата за лишаване от свобода в Туркменистан. Това са хора, на които се е гледало като на заплаха и те са лишени от свобода при пълно нарушаване на международните стандарти и право. Някои от тях е, вече е, не са сред живите. И това е редовна е, практика на, на, на властта, на властите в Туркменистан за е, вселяване на страх сред е, потенциалните е, противници генерал-майор Термиев, ръководител на граничната служба на Афганистан, наскоро стана жертва на такова отвличане и изчезване. Властите в страната все така пренебрегват международно поетите си задължения в е, рамките на ООН и ОССЕ. Забраната за пътуване е, е, е наложена на близо 17 000 души, най-вече насочена срещу активисти на гражданското общество, на, на, на родственици на лица, лишени от свобода. И, и всеки от тези лица е поставен под заплах. Що се отнася до свободата на печата, е, обещанията за реформа е, остават е, празен звук. Можем да говорим за постоянна цензура, публикуването на лоши новини, като например недостиг на продоволствие или лоши реколти, се забранява. На лице е и процес на етницизация на страната почти невъзможно е туркменските граждани, представители на национални малцинства, да намерят работа в държавната администрация, особено в е, правоохранителните и финансовите ведомства. Нещо положително, което може да се отбележи е, че е, задължението наложено от Ниязов на младежите да стажуват в производството в продължение на две години преди да започнат висшето образование е отменено. Днес обаче е, в училищата задължително е въведен е, предмет е, национално възраждане, дисциплина, която фактически е насочена към възхвала на управляващия режим. Макар и официално да е въведена свобода на вероисповеданието, е, властта се отнася все така крайно подозрително към всякакви религиозни движения, особено чуждестранните в кавички, е, билото християнски или мюсюлмански. Е, премахнато е съществуващо по време на съветски времена задължение за законна регистрация на вероисповеданията – Европейският парламент е, междувременно постави определени условия е, на туркменската страна за евентуално ратифициране на споразумението за партньорство, в това число безусловно освобождаване на политическите затворници, премахване на забраната на, на, на препятствията пред свободата на, на, на пътуване, е, осигуряване на достъп на, на, на Международния червен кръст, е, подобряване на гражданските свободи и правата на неправителствените организации в Туркменистан. Нищо от това не е изпълнено. Няма осезаем напредък е, в правата на човека от тогава насам, от миналата година, когато Европейския парламент отказа да, да приеме споразумението. Все така е необходим един ефикасен механизъм за наблюдение и контрол на положението в страната. През последно време конституционните промени от 2016 година не отразяват значителни международни препоръки. Например, изменената конституция не гарантира свобода на движение в чужбина и упражняването на основни права и свободи, а от друга страна прогласява пожизнената власт на сегашния президент. Означава ли всичко това, че споразумението не бива да бъде ратифицирано? Отговорът е не. Е, позволете ми съвсем накратко да обясня защо би следвало споразумението да се ратифицира и при какви условия. Туркменистан и населението на Туркменистан определено се нуждаят от международното сътрудничество. Туркменистан е в, се намира в условията на тежка економическа криза. по настояще е, цялата информация от страната е, потвърждава, че економическото положение е крайно тежко е, и се превръща в тежка социална ситуация. Най-вече главният дългосрочен проблем за Туркменистан остава дефицита на човешки ресурс, на човешки капитал, унищожен през последните десетилетия. В това отношение Европейския съюз би могъл да изиграе своята роля. Правителството търси от друга страна нови партньори, за да преодолее економическите си затруднения – Друг аргумент е, че е, Китай се опитва да влияе в страната, Русия също. И следователно Европейския съюз трябва да подаде ръка на Туркменистан. Москва и Пекин, е, меко казано, не подкрепят редица от е, ценностите на Европейския съюз, а по-скоро биха подкрепили е, всеки авторитарен режим в интерес на е, стабилността и социалния мир в страната. Така че ратифицирането на споразумението с Европейския съюз би дало възможности на Съюза да, да оказва влияние в правилната посока. Разбира се, ратифицирането на споразумението носи своите рискове вероятно е Туркменистан да гледа на ратифицирането като на постижение, като, като на висока оценка, вместо като на инструмент за по-нататъчна реформа. И без съответен контролен механизъм отношенията с Туркменистан не биха тръгнали в правилната посока. Още повече, че туркменската страна не веднъж ще е поемала ангажименти и, е, и, и не ги е изпълнявал. Например, в отношенията с Узбекистан и Таджикистан, сътрудничеството в областта на демокрацията е, и правата на човека е, присъстваха, но за голямо съжаление положението в тези две страни не само, че не се е подобрило, а значително се е влушило. Бих искал също така да припомня крайно неблагоприятния опит с Узбекистан, когато през 2010 година от Казахстан, извинете, бяха поети ангажименти, но ангажиментите поети от Казахстан така и не бяха изпълнени и страната тъне в авторитарен режим от тогава насам. Това, което буди още повече тревога, що се отнася до Туркменистан, е, че е, Туркменистан дори не признава, че има проблеми за правата на човек. По време на, на срещи в рамките на ОССЕ, делегациите на Туркменистан е, винаги дава отпор на всяка критика е, на основание, че това е злонамерена пропаганда. И в заключение може да се каже, че политическия диалог, колкото и малка, е неразделна част от споразумението. По 67 член от същото страните следва да си сътрудничат по всички въпроси, свързани с установяването или укрепването на демократичните институции, в това число онези, които са необходими за укрепването на върховенството на закона и зачитането на правата на човека и основните права и свободи по смисъл на международното право и принципите на ОССЕ. Тази клауза на договора обаче може да остане просто празен звук, заявено намерение и нищо повече. най-добрият подход да се работи конструктивно с Туркменистан и да се утвърждават реални промени би била условната ратификация. Европейският парламент би следвало да изработи измерими показатели за изпълнение на споразумението и да въведе механизъм за наблюдение, който да отчита напредък. Ратификацията не би изиграла ролята си за подобряване на положението за правата на човека, просто защото разкрива нови възможности. Да се заявява загриженост без да се упражнява натиск, просто няма да свърши работа. Още повече, че туркменската страна до сега не веднъж е ратифицирала международно-правни актове, за да се закичи с тях, като с отличие, без да направи каквото и да било за тяхното изпълнение. И след една такава ратификация Туркменистан е, още по-лесно би пренебрегнал правата на човека при отсъствието на условия за изпълнение. Като в противен случай е, ако може да се упражнява натиск след е ратификацията, ратификацията би била, надяваме се, мощен стимул за подобряване на положението в страната. Показателите за изпълнение следва да бъдат строги, но, но изпълними, да бъдат свързани с срокове, Например, Туркменистан трябва да оповести информация за изчезналите лица, да освободи политическите затворници, да прекрати гоненията на независимите активисти и журналисти, да премахне забраната за пътуване, е, да премахне забраната върху свободата на словото. Благодаря за вниманието. Благодаря много. Сега ще продължим направо с господин Анчеши. Благодаря, господин председателство. Благодаря, е, Себастиан. Аз е, ще пледирам за подписването на споразумението на базата на комунисти, на економически аргументи, които са отрешаващо значение в, за економическото развитие на Туркменистан. Аз е, е, ще представя аргументи на базата на стратегически разсъждения, които са последователни и пряко свързани с либерализацията на Туркменистан. Не говорим за карт бланш. Говорим за много сериозни условия, които следва да бъдат изпълнявани в е, времето, така че това споразумение е по-скоро е, начин за работа. Конкретната е, ситуация, в която се намира Туркменистан, е безпредседентно трудна. Всъщност след президентските избори в цел, цел, цялата страна. Живота на хората е изключително сложен и пост разклаща легитимността на режима ежедневно. Е, То говорим за 2017 е, година. Това е резултат от 25 годишно развитие. Имаме уникална възможност и смятам, че Европейския съюз и Европейския парламент трябва да се възползват, възползват от нея. Защо говоря така? Стъпвам на анализи, дългосрочни анализи в тенденцията за развитие в Туркменистан. Това е економика с едно производство, огромен процент от производ, производството, брутния вътрешен продукт, износа стъпват на износа на природен газ е, това е единствената сериозна стока, която присъства в цялата економическа система, ръководена от президента и неговите приближени. През последните години има сериозна промяна на, в развитието на износа на нефт и газ. Виждате как стоят нещата в Русия Турция. Данните са до 2015 година и е, всъщност е, ето как стоят е, изглежда картината на кризиса. Дори ще ще ви, бих ви дал данни за 2016 година. Нещата не са особено розови, защото през последните 14 месеци и е, Русия, и Иран под една или друга форма и причина преустановиха търговията с Туркменистан, Русия заради Газпром, където се взеха други решения, а Иран по други причини. Резултатът е всъщност единствения клиент Единствено черната линия присъства в диаграмата към днешния ден. Е, проблемът е, че ние знаем, че Туркменистан не получава е, пари за, от китайците с цел да и, играе, е, да, да може да а, е, развие е, новите находища и тръбопроводи, което допълнително осложнява нещата. Така че не само един клиент, но той не плаща. И в момента всъщност страната няма постъпления. Нещата са което е, поставят, нещата поставят въпроси, на които президента трудно може да даде отговор. Така че развитието би било да се изнася повече, но е, положението не се променя. Изчезват двама, трима е, клиенти и това пречи на е, търговията. О, разбира се, и това пречи на економическата диверсификация, е, защото и това осложнява кризата. Знаем, че има недостъг на продоволствени стоки, на западния бряг се налагат допълнителни ограничения по отношение на риболова, за да се ограничи черния пазар на рибни продукти. И това е, може би, експлозия на това, което ние бихме нарекли е, временна не за несигурност е на а, продоволствието в страната, защото заплати не се, не се изплащат и а, вече няма и производство. Освен това е на лице прогресивно отслабване, свиване на енергийния сектор. Така че държавните служители не получават заплати, а има и сериозни ограничения в енергийния сектор. Туркмен газ е главния монополист. Има въвежда нееднократни уволнения. Има множество Чуваме за множество стачки много от работещите са преустановили работа. Говорим за установките, които произвеждат газ за Китай. И има страшно много уволнения в резултат на това. Така че това засяга не само износа, но и положението в страната. Така че от 1992 година едни и същи кланове управляват туркменската економика. Това е още от съветско време. Но сега и техните клака, крака се клатят в много случаи плановете, които се предлагат, са абсолютно нереалистични. Като говорим за ръст на бритния брутъшен продукт, трябва да сме наясно, че е на лице економически опадък, който всъщност разклаща цялата държава, което за мен всъщност поставя цялата политика и в Ашхабад и си, всички, цялата политическа класа в Ашхабад в много затруднено положение, защото тази политика не може да, да да разчита на други условия. Сега сме наясно, че може би е време, когато може би те ще се видят принудени да проявят откритост и да отворят страната. Това е основният ми аргумент. Туркменистан, за да преодолее тези трудни времена, трябва да намери енергийни партньори, трябва да намери международни партньори. И точно за това смятам, че това може да подкрепи е, подписването на споразумението. Е, и така ето как изглеждат нещата. Но в този случай искам да кажа, че ако не действаме сега за, с тюркменското правителство като Европейски съюз, ще пропуснем уникален шанс. Защото нито консолидацията на отношенията на Китай с Туркменистан, е, е, ще допринесат за това, а иначе може би за под мог, нещата могат да се развият още по-зле, Русия да се завърне и е, това ще направи абсолютно, ще затвори всички врати към подобно споразумение. Това не само ще отнеме шансовете за всякакво по-нататъчно развитие, но ще бъде истинско бедствие за населението, защото политическото пространство, което без друго е много ограничено, ще продължи да се свива още повече. Така че аз пледирам Европейския съюз да осъзнае колко уникален е момент и геополитически и политически и да влезе в контакти с правителството с ясното съзнание, че казаното от доктор Перус, това отношение е добър пример, че в никакъв случай а, подписването на това споразумение не трябва да се третира като някаква, някакво възнаграждение за тях тъй като през последните 10 години на това управление нещата се развиват все по този начин. Но да бъдем реалисти, в този смисъл аз а, очертавам накратко няколко критерия. Основните условия са признаване на факта, че е, има дългогодишни политически затворници, които е, е, от, продължават да бъдат държани в затвора от 90-те години, което е неприемливо. Според мен това е първото условие, което трябва да поставим. Второ, да се премахнат всякакви ограничения за вътрешно и външна мобилност на хората. Себастиен го каза, да се гарантира свободно движение за всички, които имат туркменски паспорти. След това бих е, включил и други мерки сроковете, за които бих пледирал, са 24 до 36 месеца, т.е. да не се отлагат далече във времето. Първо, да се гарантира съществуването на система за развитие на НПО, тръгвайки от организациите, които не преследват политически цели така че да, така, да работи, да се създадат условия, както в е, Казистан. Гражданското общество в е, Туркменистан да се доближи до това в е, Казахстан би било голямо постижение. И след това политически обмен с наш, вашата институция, с държавите членки и с признати от режима официално органи. Така че ето, това са за мен изискванията, които бих предложил, бих посъветвал да включите като е, ядрото на условията за подписване на споразумението. Но няма да се уморя да повтарям, е, че предвид и изключително трудното економическо положение и момента е, и в резултат на провала на 25-годишната газова политика. Може би сега е най-подходящия момент да действаме. И това е уникален шанс, който няма да се повтори, особено ако Русия, Китай или двете държави решат да променят поведението си. Благодаря. Председателят, благодаря и за това изказване. Сега продължаваме с господин Клар от службата за външна дейност. Нека да чуем тяхното мнение за положението. Господин Клар, пет минути. Oh, uh, а благодаря. Аз съм ръководител на звеното Средна Азия, но всъщност имам, нали, естествено, имам отношение към този разговор. А, благодаря на нашите докладчици, изказали се до сега, е, много, много интересни. И а, ние, разбира се, можем да приемем повече от по-голямата част от казаното. Разбира се, положението в Туркменистан е крайно трудно е, в много отношения и, и економически, и що се отнася до правата на човека, държавното управление, спор няма. Обаче, въпросът е наистина как да, да подходим най-ефикасно към укрепване на отношенията с тази страна и, и към а, популяризиране на своите ценности, които не са само наши, а, са ценности от а, съществено значение за постигането на реален економически растеж, между другото, е, в Туркменистан. И в това число върховенството на закона, е, добро държавно управление и така нататък. И в това отношение ние сме на мнение, че Наличието на споразумението за, за партньорство би ни дало необходимите средства да, да се обърнем с лице към тези проблеми. То е малко като въпроса за кокошката и яйцето. Дали условията да са преди ратификацията или да са свързани с самата ратификация. Какво казваме? Нямам достатъчно взаимодействие. Фактически диалогът не, не, не може да тече между е, двете страни и в такъв случай как бихме могли да утвърждаваме своите интереси, които, както казах, не са само наши, а са интереси от дългосрочен характер на самия Туркменистан. И следователно, споразумението би създало и форумът за форума за такива контакти, не само е, от наша страна, Европейската служба за външно действие, а и е, особено за Европейския парламент, това би е, било форум за редовни контакти с туркменското общество. И, и това би било наистина от съществено значение, за да провеждаме по-нататък своята политика. И в тази връзка е, бих искал да се върна на казаното от е, току-що от е, преждеговорившия за сътрудничеството в енергетиката. В Ашхабад бе подписана декларация между Туркменистан, Турция, Азербайджан и ЕС за нарастване, за развиване на сътрудничеството помежду ни в областта на енергетиката. Включваме и Грузия, прочим, като транзитна страна. Като крайната цел, разбира се, е да бъде доведен туркменския газ до Европа. В интерес не само на Туркменистан, очевидно, нали, а и на Европейския съюз за диверсификация на газовите ни доставки. Процесът не е лек, но, но е в ход е, на различните равнища и в е, ведомствата, и в Европейския съюз, и в Ашхабад, и в Анкара, и така нататък. Така че, убедени сме, много може да се направи и Туркменистан е, трябва да извърви дълъг път от днешното си, както економическо, но и най-вече състояние в областта на правата на човека, държавното управление, върховенството на закона. Е, и при това сме убедени, че действащо партньорско споразумение, чрез инструментариума, което, е, който то би ни дало, институционалното устройство, съгласно това споразумение, е, биха създали средище, платформа за по-нататъчен напредък в тази посок. Вместо да се излиза най-напред с условия и, и след това да се търси ратификация. Благодаря. И накрая, петминутно изказване от представителката на Международното партньорство за правата на човека. Over to you for five minutes. Thank you very much. Благодаря. Трудно е човек да, да, да се изказва последен, понеже наистина много неща бяха казани. Ще се опитам само да допълня. the global context where we are. And uh, by this I mean that we live today in the, in the time Малко контекст, ако щете. Живеем във времена, в които отново надига глава авторитаризма. В световен мащаб се посяга на, на свободите, посяга се на, на либералната демокрация, така че обществото като цяло е, е под натиск, криминализира се и стандартите, на които Европейския съюз винаги е бил привърженик, са подронени. Така че, откровено казано, това е глобалният контекст. И в този контекст за мен е съществено да водим откровени разговори. Хора от практиката, от научно-изследователските среди, от е, неправителствените организации, политици, особено по въпроса за нормализиране на отношението с Туркменистан и вписването в тези отношения на всички въпроси за правата на човек. Без отказ от тях. Нещо, на което аз съм привърженик, то, то, е, то е ясно, то е очевидно, е да бъдат изпълнени някои условия преди ратификацията. И аз бих искала да оспоря нещо казано днес тук. Доколкото знам, аз съм и убедена, Споразумението не е инструмент, който гарантирано ще подобри правата на човека в Туркменистан или, впрочем, която и да било друга страна. Това е инструмент, разработен като методика в началото на 90-те години, когато възникват новите постсъветски републики. Това беше подход към тези ново независими страни, като, например, Молго, Молдова – Виждаме по-нататък как тези страни тръгнаха по своите различни пътища, що се отнася до демократизация и, и, и права и свободи. И в крайна краща изпълнението на такова споразумение зависи от вътрешната политическа воля на съответните елити. Доколко те се стремят да се присъединят към семейството на демократичните народи. Така че дали ще има споразумение или не, не е чак толкова важно. Туркменистан е единствената страна от Средна Азия без такова споразумение. Беларус на, на Запад е, е, е втората. Сега, дали да, така да работим с Туркменистан просто защото така сме работили с всички, или тук става въпрос за лост, за предвижване на правата на човек. Ако става въпрос за второто, според мен това споразумение не е подходящ инструмент. Що се отнася до показателите за изпълнение, които бяха посочени тук, е, само три неща, които бих искала да, да подчертая, които трябва да са на лице като предварително условие според нашата организация. По-широки политически и граждански права. Независимо от, от всички предизвикателства, от, от, от е, е, сложната политическа обстановка в страната, е, на хартия, черно на бяло в Туркменистан има почти безупречно законодателство. Разбира се, законодателството на практика почти не се спазва. Страници в интернет, които критикуват е, правителството, редовно биват блокирани, достъпа до интернет е крайно ограничен. По официални данни по настоящем обхванатостта е, с интернет е някъде между 12 и 15% а, безжичният интернет е изключително скъп, приравнено в евро близо 200-230 евро на месец е абонамента. Беше прият национален план за действие за правата на човека миналия месец. В него правителството се ангажира да гарантира безплатен достъп до интернет, особено в образователните заведения. Но много интересно е да се наблюдава в каква степен ще спазят един от собствените си ангажименти. Свободата на събранията и свободата на сдружаване са, са други неща, на които ние настояваме. Има законодателство, <clears throat> не че е съвършено, но би могло да свърши работа, стига да се приложи на практик. Свободата на, на, на събранието е крайно ограничена е, практически не е възможно да се, да се провеждат е, мирни граждански прояви, ако, ако правителството не, не, не желае това. А, разбира се, необходими са граждански организации, журналисти. Много от живеещите в изгнание днес в Европа, туркменски граждани все още са обект на заплахи. Режимът все още ги разглежда като свои врагове. Спомена се черния списък на противниците на режима. И още достъпът а, а, на, евро, на, на специалните докладчици на ООН и, и, на другите механизми на ОНЕ. До сега има повече от 10 искания на официални докладчици на ОНЕ за посещение на страната, които не са удовлетворени. Така и, и последно въпроса за изтезаният и е, произволното задържане. И най-сетне наблюдение изпълнението на Националния план за правата на човека, прият от самото правителство миналата година. Самия план съдържа е, е, процедура за наблюдение на изпълнението. Благодаря. Сред записалите се за изказване най-напред имаме госпожа Андрия Кене от НЕП. Имате думата. Благодаря. Благодаря най-напред на Рамона Манеско за това, че е поде инициативата за днешната среща. Благодаря на нашите докладчици. В качеството си на първи заместник-председател на делегацията на Европейския парламент за отношенията с е, страните от Средна Азия. Аз с голям интерес внимателно следя развитието на обстановката в Туркменистан и само за допълнение към казаното бих желала да... Нали, всички говорихме за правата на човека, политически, граждански права, освобождане, на политически затворници и така нататък. Никой не спомена обаче свободата на вероисповеданието. Това е основно право, основна свобода, прогласена от Всеобща декларация за правата на човека на ООН и хартата на ООН за граждански... съглашението на ООН за гражданските и политическите права. Освен това, миналата седмица в Страсбург изслушахме изложение на световния списък за наблюдение, World Watch List, за 50-те страни, в които е най-трудно да се изповядва е, е, християнството. Туркменистан е на 15-то място. И ето, да, само да допълня тези данни. И, значи, е, наистина, категорични, ясни показатели, включително свободата на вероисповеданията. А всъщност, нашия първи докладчик спомена въпроса за вероисповеданията, да му дадем да, възможност да доразвие, може би. Да, да, наистина, проблемът за вероисповеданията е сериозен и е, ограниченията са множество. Аз е, казах, е, всяко вероисповедание следва да се регистрира. И в противен случай може да се стигне до лишаване от свобода. В... Обаче, регистрацията е крайно трудна процедура, почти, почти невъзможна. В столица не говорим за провинцията. А, всяка религиозна практика е подложена на, на, на строг контрол, Например, имамите получават указания от Министерството на, на, на, на вътрешните работи или на правосъдието какво точно да говорят по време на, на, на редовните молитви пред вярващите. И това е, това е само детайл. Много може да се каже, нали, но свободата на вероисповеданията е огромен, огромен проблем в Туркменистан. И нашата докладчица от парламента да обобщи. Благодаря ви, докладчици, колеги, за изказванията мисля и ясно стана, че че трябва да се работи по правата на човека, но но и за правовата държава и за всичко, което е, е основа на една функционираща демокрация. Това от една страна, разбира се, от друга страна економиката. Това са двете страни на, на, на, един същ медал. Едното без другото не може. и, и, и значи, <laughs> за, в която и да било страна, между другото, без минимум економическо развитие не може да се говори за права на човек. И следователно трябва да се подкрепи управлението на страната някак, за, за да вземе желаните решения. Всички вие, мисля, подчертахте необходимостта от един солиден инструментариум за взаимоотношенията между ЕС и е, Туркменистан, за, за да се гради правовата държава и подобрява економическото положение на нейните граждани. Така че всички носим, в това число Европейския парламент, е, огромната отговорност, и, и трябва да, да, да преодолее сериозното предизвикателство, обстановката в Туркменистан да се придвижи. И аз смятам, че Европейския парламент трябва да даде своето съгласие за ратификация при определени условия. Наистина, условия, които биха били в помощ на самата туркменска страна. Ако ние не се ангажираме по-активно, не бихме могли да настояваме за повече промени, структурна реформа и така нататък от, е, от страна на Туркменистан. Така че трябва да се работи в двете посоки. Права на човека, правова държава от една страна, економическо развитие от друга. Така виждаме ние своята отговорност и разбира се, сме готови да, да привлечем гражданското общество, експертите, институциите е, в тези свои усилия. Наша е политическата отговорност и ние не можем да действаме водени единствено от чувствата, е, И, и разбира се, е, трябва да се води в своите действия от, от осведоменост, от, от е, е един експертен потенциал, е, е, който вие споделихте тази вечер с нас, е, за което аз ви и благодаря. Надявам се, е, благодарение на, на тази вечершния разговор, да достигнем до едно по-солидно решение за акта съгласие на Европейския парламент за ратификация на споразумението. И заключение от е, председателството мога да ви информирам, че комисията, както и външната служба, комисията и съветът ще бъдат е, информирани скоро за е, датата, на която ще излезе проекто доклада. В същото време имаме насрочени посещения в Туркменистан през април в рамките на делегацията за Средна Азия и съответно делегацията за правата на човека. Благодаря на всички, участвали в тази малка работна среща, с надеждата е, да сме способствали за придвижването на процеса е, в отношенията с Туркменистан. Е, благодаря ви и с това, мисля, можем да закрием и заседанието на Комисията по вашата политика. Благодаря на колегите, които останаха до този късен час. А, извинявайте, информирам ме, че трябва да обявя датата на следващото заседание на Комисията. Значи 30-31 януари 2017 година в същата зала в Брюксел. Довиждане с повечето от вас тогава.